Okay. И така, добър ден на всички. Почакахме малко, за да дойдат още колеги. Много се радвам да приветствам с добре дошъл Вернер Хойер, председател на Европейската инвестиционна банка и председател на съвета на директорите. Най-голямата банка, основана на публични инвестиции в света. Интересно е да имаме човек тук, който се занимава с публични инвестиции. Ще дам думата на Вернер. Той ще ни каже няколко думи относно работата на ЕИБ. След това ще караме както е обичайно с въпроси и отговори. Вернер. Chairman, Добро утро, госпожо председател, уважаеми дами и господа, уважаеми колеги. След като съм работил 25 години в парламента, мога да се обърна към вас като колеги. Духа си остава, работния дух. За мен е чест и дълг да съм тук пред вас. Както беше казано, ние сме една доста голяма банка, която занимава с публични инвестиции. Банката е уникална по своя характер. Ние сме абсолютно подочетни на европейските институции, тъй като ние бяхме. банката беше основана възоснова на римските договори. Така че банката е дълбоко вкоренена в историята на Европейския съюз. Така че за мен е чест да изпълнявам тази функция с голяма отговорност и чувство на дълг. ЕИБ е банката на Европейския съюз акционери са 27-те държави членки на Европейския съюз. Те са ни дали ясен мандат. Целта ни е да допринесем за изпълнението на целите на Европейския съюз чрез дългосрочни инвестициите. Основата на този бизнес модел са гаранциите на нашите акционери. Плюс плюс портфолио от високо качество. Ние събираме капитал на финансовите пазари и след това този капитал го предоставяме на, а, с много изгодни лихви. Ангажимента и подкрепата на държавите членки е нещо абсолютно необходимо и важно за нас – освен това, работа на банката е да отиде на пазарите и да вземе пари от там. И, и то на ам, изгодни лихви и след това тези средства да бъдат предоставени а, на нашите клиенти. Ние ам, набираме капитал от а, пазарите, капиталовите пазари. Нека да съм а, кратък по втората част от моето изказване. Това е отчет за дейността на банката през 2011 година. Това обаче не се отнася до мен, защото аз дойдох едва на 1 януари през 2011 година. Работата си е вършил колегата преди мен, господин Мерн. Банката положи изключителни усилия да се справи с последиците от рухването на Lehman Brothers. Предприехме редица действия, за да се справим с а, а, разразилата се криза. Опитахме се, а, опитваме се да се възвърнем към нашите нива от преди кризата. Нашите действия а, обхващат събиране дори на все повече капитал. 76 милиарда а, успяхме да съберем през 2011 година на капиталовите пазари. С тях можахме да финансираме 454 проекта в 70 страни. Съгласно бизнес плана на банката, тези средства са били инвестирани в економика на знанието, в енергийни проекти, проекти свързани с климата. 74 агенции са, са били засегнати от кризата и също така стотици Хиляди малки и средни предприятия също бяха финансирани от нас. 10% от нашите дейности бяха насочени извън рамките на Европейския съюз. Освен да вземаме пари и средства, другите ни дейности са свързани с консултации а, значи, отдаването, отпускането на кредити, това е неизменна част от а, работата на банката. Брендирането, това е друга, наш, а, друга наша задача. А, много ефективни инструменти използваме в тази насока, а, споделяне на риска и така нататък. Аз съм много благодарен на комисията за прекрасното сътрудничество, което имаме с тях. Благодаря на Европейския парламент за оказаната подкрепа в рамките на това сътрудничество. Относно нашите консултативни функции и дейности на ЕИБА, искам да кажа, че ние имаме инженери, научни работници и техници, повече са те, отколкото а, а, банковите служители. Дами и господа, 2011 година вече е зад нас и нека да, го, да говоря сега за бъдещите предизвикателства пред ЕИБ. Нашите акционери решиха, че ЕИБ трябва да разшири своите дейности след 2008 година и то значително. След това ние се когато се върнахме към нивата от преди кризата. След това ние обаче не очаквахме, че ще ни удари дълговата криза. Значи имахме първо финансова криза, след това дългова криза. Ето защо Имаше е, плановете, които съществуваха да се върнаме към нивата от преди краха на Леман Брадърс. Беше добра идея. И защото ние тази година вече сме а, тръгнали по този път. Но това, което се случва, противоречи на всичките ми макроекономически разбирания. Трябва обаче да се действа контрациклично. И тогава можем да говорим за ограничения. За да може да се. Ако не беше станало така, нямаше да можем да се върнем към нивата от 2008, 2009, 2011 дори. Това трябваше да бъде обяснено на държавите членки и да ви кажа, това е много трудна задача. Във времена, в които всеки се бори в собствената си страна с последиците от кризите. Ние искаме да разширим кредитирането, но това трябва да стане възоснова на една стабилна капиталова база. 23 милиарда евро 32 милиарда евро е капитала на банката. Това е много голяма сума. Обаче преди само преди ам, десетилетия беше решено държавите да, да внесат само 5%. Значи 11 милиарда евро са били а, внесени, плюс акумулирани приходи, които са генерирани през годините. така че стигаме до крайната сума от 50 милиарда. А, общото кредитиране е 10 пъти по-високо. Така че беше ясно, че ние сме стигнали всички предели и ам, ето защо ние обяснихме на държавите членки, че увеличаване на обема на кредитиране може да стане само когато бъде увеличен капитала. И по-скоро капитала от вноските. Това не е станало все още. Все още има, все още трябва да бъде е, взето официално решение и а, съвета през юли а, взе решение да се увеличи капитала на ЕИБ. По този начин ние ще можем да увеличим обема на кредитирането през следващите 3 години с 20 милиарда. Обаче това не е така лесно, дами и господа. Не смятайте, че е, перфектни проекти е, се намират е, винаги. Ние искаме да финансираме стабилни и добри проекти. Ето защо аз е, помолих Европейския парламент да ни окаже подкрепа, когато става въпрос за програмиране на проектите. Ние трябва да сме включени в развитието на проектите и то в възможно най-ранна фаза, защото е много а, трудно а, ние да стигнем до тези добри проекти, защото на национално ниво а, се заражат много добри а, проекти. Но когато тези добри а, проекти бъдат проверени за тяхната пригодност да бъдат кредитирани, то тогава банката трябва да каже тежката си дума. Понякога е не. Ние, ето защо ние още от самото начало трябва да бъдем въвлечени в този процес на изграждане на проекта, за да съдим нещата отблизо. Държавите членки знаят, че ние ще можем да постигнем тези допълнителни цели за 27-те държави членки, скоро за 28-те. Не става въпрос само за а, страните от еврозоната. И това може да стане само ако банката остане стабилна и силна и може да си набира а, капитал от пазара като международна институция ни, а, ние а, набираме а, капитали и средства и по този начин ние сме и най-големият длъжник. Има три букви, три А, които изразяват, че се крием много повече а, зад нашата банка, за това, че хората имат доверие в нас. So about... 76 милиарда сме, а, средства сме набрали миналата година, като половината от тях са от неевропейски средства. 40 милиарда а, сме набрали като средства извън Европа. И така, ние трябва да запазим нашата позиция на пазара. Понякога ни обвиняват, че сме прекалено внимателни, не поемаме никакъв риск, което не е така. Банкирането винаги е свързано с риск, но с управление на риска. И смятам, че банката се справя много добре с това. Да се запази този рейтинг 3А, е въпрос не само е, на добро име и репутация, ами е също и въпрос на много строги стандарти и мерки, е, защото в противен случай ние няма да можем да, да е, предоставим всичките тези ползи на нашите бенефициери. Има страни, в които лихвените проценти са много ниски, репутацията им е висока и а, банката трябва да се конкурира с тези страни. И след това а, се задава въпрос на защо въобще банката трябва да е на пазара, защото целта на банката не е да избута другите от пазара. ако проектите могат да бъдат финансирани от частния сектор – Добре, а, обаче като имаме предвид а, портфолиото на банката, а, важно е да се а, отпускат кредити и на а, държави, които не са в а, много добра форма. Така че ние работим и с, с Занимаваме се с финансирането на проекти и също се занимаваме и с набирането на капитал. Има различни инструменти, които ние развихме през годините. РССФ е една успешна история. Имаме много инструменти в нашия инструментариум. Освен това сме в пилотната фаза на изготвянето на документи. Те ще бъдат подписани скоро. Обаче този набор от инструменти не е панацея. Той просто ни помага да си вършим работата. Трябва да сме наясно, че решението за успеха на PBI ще зависи от поведението на пазарите. Ето защо комисията и държавите членки не смятат, че най-трудните проекти трябва да са в пилотната фаза, защото ние трябва да докажем, да докажем че а, тази инициатива е успешна и да стимулираме използването на, на инструментите. И така, дами и господа, аз смятам, че. А, ам, казах достатъчно ние ще бъдем успешни и в бъдещето, като балансираме между това да сме европейска институция, която е подочетна на европейските институции от едната страна и от друга страна ще играем ролята на банка, която е с консервативно поведение и разбира се, ние ще обсъждаме с вас тези наши дейности, когато вие смятате това за необходимо. Uh, uh, Благодаря. Всъщност работим по точки от дневния ред 13 и 14. Точка 14 е нашия доклад по отношение на годишния доклад на ЕИБ, така че ще имаме смесен обмен на виждания, тъй като Вернер Хойер е тук така и така. Какво планирам? Ще дам думата на Марио Мауро като докладчик. Той ще каже няколко думи, ще зададе въпрос, ако сметне за необходимо и след това ще дам думата на докладчиците в сянка и на унези, които поискат. Значи Гиголд, Столоян, Голар, Клинц, Худис, който е докладчик в сянка, Теодорос е докладчик в сянка. Дирк е докладчик в сянка. Всички са включени в списък, значи ще караме на групи по двама-трима. А пък ако смятате, че трябва да се отговори по-рано, може да ме ритнете, казва председателката Марио Мауро. Благодаря. Госпожо председател, Ако правилно съм разбрал, имам възможност да направя кратко представяне на своя доклад. Преди това обаче искам да задам един въпрос на господин Хойер. И с оглед на приоритетите в моя доклад. Въпросът е прост. Вие обяснихте по отличен начин какво значи стратегически растеж на Е и Б? Както вече казах, имам въпрос. Подобно на другите колеги. В моят доклад аз се опитвам не само да обобщя дейността на банката през 2011 година, а искам да направя и конкретни предложения. Ето го сега въпроса. Като се има предвид променящата се среда и различните отговорности, които банката поема, а именно да се убедят акционерите да отпуснат капитал, смятате ли, че сте изпълнили своята роля? Смятате ли, че имате нужда от някаква институционална подкрепа? Смятате ли, че трябва да се попромени устава на Б, за да може да сте напълно свободни в осъществяването на своя мандат? Тук оставяме на страни за момент всички въпроси, свързани с прозрачността на дейността на банката. Смятате ли, че институционалния профил на ЕИБ трябва или може да се подобри, за да може и Е и B да стане един по-стабилен участник в економическото възстановяване на Съюза. Защо задавам този въпрос? В доклада говорим за дейността на банката през 2011 година – И аз сметнах, че в доклада всъщност не трябва да се говори само за дейността, но и да има предложения за бъдещи дейности. Справо споменахте важността на запазването на рейтинга 3А и необходимостта да се привлече капитал. Това са важни елементи, за да осъществим всичко, което сме планирали по отношение на проектните облигации в тяхната първа фаза. Ще видим естествено какъв ще е резултата към края на тази година. Освен това, смятам, че трябва да има по-пряко участие на ЕИБ в общоевропейските инициативи, като винаги се отчитат ролята, мандата и специфичния характер на ЕИБ. Бих искал да очертая и някои сфери, които трябва да се превърнат в приоритет. Какво трябва да се направи от една страна от Съюза и не от Съюза. Важно е да се преследват дейностите в Европейския съюз, да ги осъществяваме колкото се може повече. Трябва да подкрепяме малките и средните предприятия, да имаме необходимите финансови инструменти, да работим за осъществяването на социалната економика, за създаване на мрежи между различните региони. Защо казвам това? Защото ЕИБ работи за 500 милиона души, за няколко стотни милиона малки и средни предприятия. Развитието на така наречената социална економика може да се превърне в нещо съществено, като альтернативен отговор на държавата на благоденствието. За вас всичко е наред по отношение на благосъстоянието. В заключение искам да подчертая важността на международните приоритети. Справо напомнихте за важността на инвестициите в района на Средземноморието. Тук се прави връзка с арабската пролет. ЕИБ има важна роля по отношение на финансирането на инфраструктурата в сектора на строителството ЕИБ по този начин допринася за важните политически и структурни реформи на място. И накрая, много често от ЕИБ се иска да е по-наблюдателна, да дава повече данни за развитието в трети страни. В момента говорим и за пруденциален надзор. Според вас, каква трябва да е връзката между Е и Б и другите институции? Трябва ли Е и Б да се подчинява на ЕЦБ по отношение на надзора и контрола? Благодаря. Сега давам думата на господин Куташ. Заповядайте от името на социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. Добре дошъл в нашата комисия. Извинявам се, че закъснях. Имах проблем с колата. Успях да стигна така или иначе. Няколко теми ще засегна. Аз ги повдигам винаги, когато обсъждаме годишния доклад на ЕИБ. Мисля, че е важно обаче да се говори за този проблем, за да получаваме обратна информация и за да разберете, че имаме известни притеснения. В контекста на кризата ЕИБ играе важна роля. Целта е да се генерира растеж в реалната економика. Това е основната ви цел. Ето защо с неудоволствие забелязвам, че отпуснатите средства през 2011 намаляват до нива 2008, например. А би трябвало да има увеличаване на капитала, допълнителни инвестиции. Ето защо ние трябва да настояваме за увеличаване на вносния капитал за следващите години. С удоволствие отбелязвам, че пилотната фаза, така наречения проект 1 е одобрена. Искам да попитам на какъв етап се намира работата и проекта, който трябва да създадете. Все още има значителни проблеми по отношение на посредниците и крайните бенефициенти. Твърде малко информация се оповестява публично относно кредитополучателите. Би трябвало да има по-положителна среда за инвестиции и освен това ИБ би трябвало да стига до малките и средните предприятия без винаги да има задължително посредничество по отношение на местата, които се определят като данъчен рай. Тук има проблеми. Политиката на банката не е адекватна и не се гарантира факта, че средствата на ЕЦБ е, ще се използват както трябва, че ще има необходимото сътрудничество е, от страна на някои юрисдикции. Аз мятам, че трябва да се работи винаги с юрисдикции, които са готови да сътрудничат. Та тук и следващия ми въпрос. Има ли преглед на политиката на ЕИБ по отношение на местата, които се определят като данъчен рай. И накрая искам да кажа, че ще работя в тясно сътрудничество с господин Мауро и другите докладчици в сянка по това досие. Благодаря. Благодаря. Сега от името на Алде Теодорос Скилакакис. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Хойер за презентацията и за положените усилия. Казахте, че в новия пакет са предвидени 60 милиарда за следващите 3 години. Ще увеличите кредитирането. Какво ще стане с другите 40 милиарда? Тъй като има един цялостен пакет от 100 милиарда, който беше определен при разискванията за увеличение на капитала. Тези средства ще се изразходят в следващите 2-3 години, например. Какво очаквате от лихвените нива? Те ще бъдат ли близки до настоящите или ще бъдат по-високи? 27 държави членки. В някои от тях има много голяма безработица. Поне в две държави в следващите няколко години един на всеки четирима ще е безработен. Смятате ли, че тук може да изиграете някаква роля? Смятате ли, че вашите инвестиции могат да направят нещо, да се окажат полезни или ще бъдат просто маргинални от гледна точка на заедостта. Благодаря. Мисля, че вече чухме доста коментари и въпроси. Хартията на Вернер скоро ще свърши. Ще дадем съответно възможност за отговор. Имаме 45 минути, а доста колеги са се записали. Ако успеете да се вместите в 5 минути, това ще е отлично. Uh... Ще се опитам. Благодаря ви много. Благодаря много, господин Мауро, за отличната работа, която вие и вашите колеги извършвате по този доклад. Благодаря, че поставихте въпроса за това какво предстои в бъдеще. Аз представих отчета си за 2011 година през февруари, така че е време вече да се говори за бъдещето, а не за миналото и стратегическите цели. Европейската инвестиционна банка беше създадена в рамките на Римския договор и това се вижда, тъй като управлението на банката на времето, както беше решено, трябваше да включва представители на тези 6 членове на Европейската общност на времето. Основната идея тогава беше да се създаде нещо като допълнителен план Маршал, особено за Италия към този момент. И нашата служба в Рим продължава да е най-голямата и сега. и инвестиционната банка да се фокусира върху специфични области. Управлението на банката никога не е било подготвено за Европейския съюз с 28 членове. Някои хора, особено в Берси и в Бон, са измислили сегашната структура при 1956 и но от тогава банката се е развила изключително добре. Тя се е превърна в най-големият многонационален заемополучател в света. В Европейската общност, а сега в Европейския съюз. Сега трябва да продължим да играем ролята си с а, нужната прозрачност, а, да поддържаме а, връзки с институциите на Европейския съюз, особено с Европейската комисия. С течение на годините е постигнат напредък в разбирането, че трябва да се съчетаят дейностите на Европейската комисия и функциите на кредитор на Европейската инвестиционна банка. Това укрепва ролята на Банката на Европейския съюз. Чудесно е да се говори за равнопоставеност и, и прочие. Аз не съм против това, но действително трябва да е равно полето. Ние сме отговорни пред вас, пред Европейската сметна палата – европейските институции трябва да имат предвид, че имате една банка, която е изключително банка на Европейския съюз. Необходимо е да се укрепи ролята на банката. Колкото по-ясно е, че банката трябва да може да каже не на даден проект, толкова по-силна е банката. И това е силата, която трябва да запазим. Може да има отлични проекти, но те да не са подходящи за финансиране от банката и трябва да могат да бъдат отхвърлени. Надяваме се на вашата подкрепа в това отношение. Тъй като тройното А не е самоцел, а потребност, повечето от акционерите ни могат само да се мечтаят за тройно А, и изобщо е, е чудо, че Европейската инвестиционна банка продължава да поддържа а, този висок рейтинг на пазара. Акционерите а, проявиха ангажираност с банката, а, увеличавайки нейният а, капитал. Относно участието на We are very happy with, about the cooperation. За насока, насочването към малките и средни предприятия 120 а, милиона бяха предоставени миналата година. Ние ще продължим тази дейност. Дейността на търговските банки намалява драстично Нещата ще станат още по-зле след Базел 3 и трябва да се запълне празнината, която се открива за малките и средни предприятия. Аз посетих Атина миналата седмица, сключих споразумение с правителството по програма, насочена изцяло към малките и средни предприятия. и трябва да доразвием това. Малките и средни предприятия не са видими веднага. Говорим за експертни инструменти, например, и за застраховането на износа. Но сега трябва да имаме гаранции за внос, тъй като имаме успешни компании, големи фирми, които имат успех на международните пазари, но не могат да се позволят вноса. Затова трябва да разработваме нови инструменти. Отново лихвите по заемите. Мисля, че сегашното положение е доста насърчително. Има отслабване на напрежението на пазара след решенията взети от ЕЦБ и други през последните две седмици, но трябва да се възползваме от времето, с което разполагаме. Относно прозрачността и отчетността. Когато говорим за спазването на изискванията, ние имаме изключително високи амбиции. Ние сме укрепили позициите на банката в това отношение, що се отнася до данъчните обежища и прочие, ние сме изключително предпазливи за Средиземноморието и останалата част на света. Ние имаме външен мандат, който ни е даден от съвета, парламента и Европейската комисия. Ние можем да следваме целите, поставени от Европейския съюз. И това, което правим извън Европейския съюз, не трябва да е в ущърп на това, което правим вътре в Европейския съюз. И Средиземноморието е важен пример в това отношение. Дали ние сме се изпълнили като европейски държави задълженията към страните от арабската пролет. Аз не оставам с такова впечатление. Въпреки, че беше много трудно, миналата седмица, когато бяха подпалени някои посолства в арабския свят, независимо от това, ние решихме да увеличим дейността си в този регион и да финансира някои големи инфраструктурни проекти, както и голям пакет насочен към малките и средни предприятия. Може да сте убедени, че всеки въпрос, който поставите, ще бъде ще получи отговор или тук, е, или допълнително. За съжаление, не стига времето, затова искам да дам думата и на докладчиците в сямка. Ще изслушаме всички останали е, изказвания от името на членовете на комисията, за да остане време за отговори. Не можем да просрочваме времето, предвидено за този обмен на мнение. Ще отдам предпочитание на тези, които бяха тук от самото начало. Свен, въпреки че не сте докладчик в сянка от е, името на зелените, имате думата. Благодаря ви. Ще говоря на немски. При а, такава обмяна на мнения, а, при която имаме а, председател, който е германец, разбираемо е да говорим на немски. Това, което предложите да дадете отговорите в писмен вид, също е добра идея, ако въпросите станат прекалено много. Има ясна цел 2050 с ам, ясна пътна карта, ам, целяща постигането на иновативна економика, която е ниско ам, въглеродна. Има и договорна цел. Ам, CO2 да бъдат намалени с 85 до 90%, сравнено с нивата от 95-та. Освен това, говорим и в областта на, на мобилността. А там също да, бъде, да бъдат застъпени целите за нисковъглеродна економика. А, говорим за това също, че НПО оказват натиск да може вашата банка да а, вземе целите на сериозно, но вие ам, се отказахте от този подход, което е добре. Но какви полуки си извадихте? А, ако сте постоянно под натиск, за да, за да се придържате към целите, ам, какво случва в такъв случай? Не би ли трябвало предприятията да бъдат а, подложени на някаква проверка. В хода на миналата година беше постигнато споразумение с ЕЦБ, а именно да имате достъп до а, до ликвидните средства на банката. Това е едно много добро решение. Искам да ви попитам дали е възможно да се запази това споразумение между ЕИБ и ЕЦБ, e защото е, ЕЦБ, e както е ФСФ и ЕСМ, e не разполага с банков лиценз и е ето защо е необходимо споразумение с ЕЦБ за да може дадена институция а, да има достъп до ликвидните средства на ЕЦБ, но от друга страна, за да има право такъв достъп, трябва да разполага съответната институция с банков лиценз. Как обаче стоят нещата от ваша гледна точка? Искам да ви помоля дали е, може да обясните тази взаимовръзка, защото от правна гледна точка не ми стават ясни нещата. Благодаря ви, желая ви всичко най-добро във вашата работа. И нещо, което ме притеснява е, когато, когато натиска е толкова висок от страна на ам, определени ам, ръководители на проекти. Така че винаги може да обърнете към нас, когато имате нужда от нас. Благодаря ви. Благодаря. Следващия докладчик в Сянка е Николас Чунтес. Моля ви да се ограничите в рамките на 3 минути. Това се отнася за всички, които ще вземат думата. Благодаря, госпожа председател. Аз няма да говоря повече от 3 минути. Искам да приветствам с добре е дошъл председателя на Европейската инвестиционна банка. Искам да се върна към някои въпроси по нещо, което споменахте. Вие казахте, че сте били преди няколко дни в Гърция, сключили сте споразумение с гръцкото правителство за финансирането на малки и средни предприятия. Това е новина, която беше отразена пространно и тя беше много добре прията от обществеността. Предвижда се помощ от ЕИБ за малките и средни предприятия. Чували сме това още два пъти в Гърция през 2012 година, т.е. през тази същата година. Т.е. вие сте председател в този период и аз ви поздравявам за избирането ви. какво ще се направи този път споразумението действително да бъде приложено на практика? Защо това не беше направено до сега, след като два пъти е имало такива съобщения? Това ще ми позволи да разбера по-добре глобалната стратегия, следвана от вашата банка. И още нещо. Имаше едно съобщение, което вие споменахте за споразумението с гръцкото правителство. Казвате, че това отваря пътя за финансирането на дейности, за които се изискват гаранции от гръцката държава. Какво имате предвид под гаранции от гръцкото правителство към момента? Имало ли ли е проблем от страна на Европейската инвестиционна банка относно изпълнението на задълженията от гръцка страна? Какво ще се финансира точно по това споразумение? Знаем, че се предвиждат някои дейности, които в момента са прекратени, защото не са получени такива гаранции от гръцката държава. Очаквам вашия отговор. Това ще ми позволи да разбера по-добре положението и стратегията на вашата банка. Благодаря. Дърк има думата. Благодаря, госпожо председател. От името на групата ми искам да благодаря на господин Хоер за неговото изложение. Той очерта каква е ролята на Европейската инвестиционна банка. Ние призоваваме банката да продължи да следва най-добрите пруденциални практики, да поддържа силна капиталова позиция и аз съм убеден, че вие правите точно това. Ние приветстваме днешния обмен на мнения, тъй като считаме, че ЕИБ може да бъде още по-прозрачна в операциите по кредитиране, особено извън Европейския съюз. Освен това, бихме искали да разберем нещо за предварителното ви виждане за пилотния етап проектните облигации 2020, що се отнася до споделянето на риска и цената на облигациите. Бих искал да чуя съвет от вас за освояемостта в страните от Средиземноморието и други части за по-бързото им възстановявате. Как гледате на освоемостта в тези страни, например в Испания е, има проекти, свързани с транспорта, сухопътен, железопътен, въздушен. Какви проекти ще финансирате в Португалия, Гърция, и други, за да се възстановят економиките им. Сега преминаваме към оратори в лично качество. Вернен Ланген има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин председател. Вие ни представихте вашия доклад. Сега преглеждам данните от 4000 и няколко проекта, 700 в Испания, 300 в Португалия и около 160 в Гърция. Това са проекти, които са били изпълнени в тези страни. Питам ви как Е и Б вижда шансовете в, особено в еврозоната, да бъдат изпълнявани проекти, които ще доведат до економически растеж. Втория а, въпрос, свързан с а, пилотния проект за проектните облигации – Казахте за 230 милиона за 12 проекта в е, Европейския съюз. Това споменахте. Освен това споменахте, че а, натиска а, от, може да е много голям. Ако натиска от комисията и от а, други страни е а, много висок, как вие ще а, успеете да запазите вашата безпристрастност и независимост? Чух колегата Гигулт и неговата критика, която аз не споделям енергоспестяването и енергийния микс. Това е задача на а, държавите членки. И ако има ам, електроцентрали, които са а, съвремени и добре поддържани, нямам нищо против тях. Не знам дали след 10 години ще сме в състояние да а, сменим а, нашите източници на а, енергия. А, затова ви питам, какво е вашето мнение за проекти, свързани с изграждане на, на газопреносни мрежи и така нататък? И, Клинци Вики. Имам един технически въпрос. Ако ЕИБ е а, институция с нестопанска цел, обаче, какви са печалбите, какъв, каква е общата акумулираната печалба на банката? Много кратък и много симпатичен въпрос. Вернер смята, че е намерил отговор Силви. Ähm, Благодаря, че сте тук. Ще поставя въпроси на френски. През 2000 2008 Европейската инвестиционна банка е предложила акции на пазара. Смятате ли да правите нещо подобно, тъй като няма достатъчно средства за финансиране? Освен това, в момента има доста спестявания в, Европа. Лихвите по тях не са особено високи. Благодаря ти, Шарм. Три кратки въпроса. Вие а, говорихте колко стабилна е банката, за добрите позиции на банката. Дали това се дължи на а, а, вашите действия или най-вече на държавите членки, защото те са акционери. Питам, а, защ... може ли да използвате успеха на ЕИБ като а, референция за подкрепа на а, така оспорваните европроектни облигации. Относно проектите, ем, по какъв начин контролирате успеха? Кога сте доволен от един проект? Когато е макро, е, е проектът макроекономичен характер, когато ем, е с е, добър потенциал и така нататък. Какви са а, а, вашите критерии? На следващото място, а, какви са отношенията на е Б с Европейската банка за възстановяване и развитие? Смятате ли, че сте две взаимодопълващи се а, институции или, или с институции, които работят съвместно? Благодаря. Вики, господин Оди също иска да зададе въпрос. Вики, благодаря, господин Хойер. Много се радвам, когато чувам, е, че могат да се отхвърлят е, проекти, които няма как да бъдат финансирани. Всъщност, ние ви помним като човек, който отхвърля рискови проекти. Ние внесохме промяна по отношение на рисковия рейтинг, за да може някои банки да получат по-нисък такъв и да може да се участва в някои проекти съответно. Надявам се, че си спомняте това. Това естествено всичко ще се приеме, ако вземем решение по директивата за капиталовите изисквания. По отношение на проектните облигации, аз съм за, но те трябва да се прилагат във всички страни. В моята страна има един отличен проект, свързан с транспорта, с мрежите, има публично-частно инвестиране и всеки път, когато питам тези хора защо не кандидатствате за финансиране пред Е и Б, те ми казват, че е твърде скъпо и проблемно. Значи, нека всичко да е приложимо в 27-те държави членки. Нека вашите служители да работят така, че да се смята и в моята страна, че A и B е достатъчно добра за Великобритания, защото иначе как ще получите подкрепа от 27 държави членки? Благодаря, Жан Пьер Оди. Благодаря, госпожо председател. Извинете ми, че закъсняха. Господин председател, искам най-напред да ви благодаря за вниманието, което отделяте на парламента. Вие сте между правителствена организация, отколкото общностна, поне така се гледаше на нея преди. Относно бюджетният контрол, предстои доклад на парламента, искам да ви запитам две неща. Европейската инвестиционна банка а, няма банков надзор, преди 4-5 години ние поискахме да има такъв контрол, надзор, като се използва правната основа, която се използва от Комисията за банковия съюз. Вашия предшественик беше за, но не се стигна до политически компромис за подобен надзор и използва се в голяма степен Европейската инвестиционна банка. Искаме, не искаме тя да загуби тройното А, Европейският съюз, като би ли могъл да стане като цяло акционер в Европейската инвестиционна банка, наред с държавите членки? Благодаря. Така приключваме с желаящите да зададат въпрос. Марио Мауро, иска ли да каже нещо или да дадем цялото време на господин Хойер? Искате ли да кажете нещо? Предпочитам да чуем господин Хойер. В същото време искам да благодаря на докладчиците в Сянка, които работиха толкова любезно с мен по това досие. Благодаря. В 10.30 трябва да преминем към следващата точка от дневния ред, т.е. имате време Малко ви ограничих при предното отговаряне. Благодаря. Въпреки всичко няма да мога да, да засегна всички въпроси, да им дам отговор, но, както казах, мога да отговоря в писмен вид на тези въпроси или да да възможност на моите сътрудници да, да ам, отговорят на тези въпроси, например, какъвто беше въпрос на госпожа Голар. Относно проектите, свързани с а, а, енергетиката. Това са важни проекти, по които тук бяха изказани различни позиции. Банката е в много затруднено положение, защото е, аз имам 27 шефа и те представляват различни интереси. По отношение на енергетиката и климата, ние имаме една много амбициозна програма. Преди 10 години, не си спомням точно Дани, но по-малко от 500 милиарда е сумата, в която, която сме вложили в енергийни проекти. имаше пълно изместване на значението, на тежеста обаче, ако искаме да пуснем една много прецизна а, а, линия в тази политика, това трябва да го направим съвместно. С господин Йотингер организирахме една много голяма конференция, за да повторим значението при вземането на решения, свързани с енергийната политика. Относно А, тецовете. Ние сме в една, една много затруднена ситуация. Ам... Ние не искаме да правим чрез проектите нещата по-сложни от екологична гледна точка. Ам... Нещата са доста сложни но ние не искаме да вземем някакви фундаментални позиции. Ние искаме да действаме балансирано. Господин Гиголд, относно Гленкорн, банката е от, разбира се, отпуснала пари, които са ам, които просто са били на хаос. Това е така. А, ние ем, учим от грешките си и това, че а, някоя област е интересна технологична гледна точка, ние ще сме толкова въодушевени, че да финансираме този проект. А, ние трябва да сме по-бдителни. Това е а, нашата отправна точка. Относно достъпа до ликвидни средства. А, може да ви представим правните текстове в тази област. От политическа гледна точка за нас е важно ЕИБ да да има достъп до ликвидните средства на ЕЦБ, но дори да не се възползва от тях. това обаче означава, че ние имаме една по-силна позиция в сравнение с тази на пазарите. Но какво стане, ако използваме тази възможност? това за нас е, е една сигурност, една гаранция, нещо друго. Всяка година възобновяваме това споразумение с ЕЦП, всяка година се обосноваваме и аргументираме. Има различни предложения в тази област, още и преди да бях председател на ЕИБ. Като финансов министр, тогава бях потенциален председател на ЕИБ, бях запитан дали дали бих могъл да поема функцията на ам, кредитор от втора инстанция. Но а, докато аз съм председател на банката, имам влияние, аз ще а, препоръчвам на администрацията да а, отклонява так, такъв тип а, предложение. защото а, такъв, а, такъв тип решение би излязло извън а, рамките е, на а, действията на ЕИБ. А, ето защо въобще това предложение не беше разглеждано. Мога да кажа освен това, а, че Европейския парламент ни подкрепя а, при. А, изпълнението на проекти. Европейския парламент е иммунизиран срещу натиска от отделните държави членки и затова също ние не се подавам. Относно въпроса за, за Гърция. Искаме най-накрая да приложим това на практика. И искам да ви кажа, че никога не съм участвал в обвиненията, подхвърляни между гръцките власти, тройката, господин Райхенбах националните парламенти и банката. Това няма никакъв смисъл. Трябва да намерим разумни решения на проблемите. Всички добре знаем колко време загубихме вече в Гърция тази година. Имаше избори, референдум, който после се оказа излишен, първи избори, втори избори. Имаме напълно нов етап на преговори с гръцките власти. Искам да кажа, че сега разговорите тъкат гладко и се надявам, че така ще бъде и за бъдеще. Да се надяваме, че приемането от страна на комисията ще дойде скоро, защото от това трябва да се получи и когато получим отговор да, средствата ще текат общо взето гладко към Гърция, само че трябва да има спазване на обещанията. Това въжи и за инфраструктурните проекти. Там имаме два проблема. На първо място все още има някои незавършени големи пътни проекти в Гърция, които трябва да бъдат преразглеждани отново и отново, защото от гледна точка на економическата жизнеспособност има някои въпросителни, които трябва да отпаднат. Освен това, има една комплексна структура на отношения между концесионерите, гръцкото правителство и нас. И това ни създава огромни проблеми. И ето защо казахме на Сонарас, на Хацидакис, на министър-председателя миналата седмица, че гръцкото правителство трябва да участва, ако искаме да работим по тези проекти. Трябва да имаме пряка връзка с гръцкото правителство. Освен това, има още един проблем, където Европейския парламент може да ни помогне. През последните две години открихме, че е много трудно да има препрограмиране на структурни фондове. И трябва да говорим за този проблем, когато се подготвяме за следващата финансова рамка защото е изключително важно да можем да променяме ударението от проекти, които са били важни преди 10 години към такива, които са важни сега. В Гърция, например, трябва да има прехвърляне към интелигентни проекти, инфраструктурни, енергийни и така нататък в регионите защото имаше средства по структурните фондове, които бяха предвидени основно за транспорта. Само, че твърде дълго отнема това споразумение да се премине от тези старомодни пътно-транспорти проекти към нови енергийни проекти, например, или свързани с околната среда. Така че тук можем да работим в сътрудничество с Европейския парламент. По отношение на капацитета на поглъщане, освояване, голям проблем. Някои страни имат по-голям проблем от други страни. Мисля, че трябва да разгледаме заедно трите елемента на европейската политика – ако искаме освояването да се подобри е, и съответно да има повече финансиране, трябва да има по-голяма техническа експертиза. И добри консултантски услуги. Сега имаме амбициозно оперативно планиране за 2012 година. През 2013 година ще има увеличаване на дейностите, но не можем да караме по същия начин, както до сега. Трябва да има по-инновативни проекти, инструменти и трябва да бъдем по-открити спрямо нашите клиенти, ако искаме да изпълним целите за 2013 година. Ето защо нашата възможност нашия капацитет по отношение на консултантските услуги трябва да бъде засилен. Извън Европейския съюз, мисля, че Европейската инвестиционна банка играе много важна роля. По време на лятната вакансия наблюдавах някои проекти, които са доста далеч от Европа и виждам с какво доверие се ползваме в областта на инфраструктурата или околната среда, например или в областта на енергетиката. Доверието в Съюза въобще се увеличи благодарение на дейността на ЕИБ. А тук се засяга външния мандат на нашата банка, естествено. Средиземноморието е добър пример. Там все още имаме задачи като европейци, всички го знаем. Миналата седмица имаше заседание, което протече гладко, като сме предвид напрегната обстановка в момента. Зададохте въпрос за Европейската банка за възстановяване и развитие. Имаше такъв въпрос на господин Клинц. Тази банка е акционер в ЕИБ, това е една много голяма банка, един доста а, е, голям а, е, играч. И всъщност а, е, има и известни разлики. Например, по отношение на спазването на критериите и процедурите на Съюза, защото някой в Нова Зеландия, САЩ, Корея или Русия не се чувства задължен да следва принципите, които ние трябва да спазваме по отношение на законите на Съюза, е, Сметната палата и така нататък. Така че тук се появява и тази разлика между Е и Б и ЕБВР. Когато падна стената, когато Европа се обедини. Тази банка ЕИБ не беше готова да действа, това беше грешка и съответно се намеси Европейската банка за възстановяване и развитие. Отново казвам, това беше грешка и сега не можем по отношение на Средиземноморието да допускаме същата грешка. Там трябва да сме подготвени пред няколко дни в Лондон имах важни срещи. Опитваме се в момента да координираме нашето присъствие в Гърция. Гърция има нужда от координирани усилия, от координирани е, консултантски услуги. В някои отношения съответно можем да се справим по-добре от ЕБВР. По отношение на техническата експертиза също мисля, че можем да се справим по-добре от ЕБВР. Ние се срещаме с представители на съвета на директорите на банката в Лондон. Понякога обаче имаме разминаващи се стратегии. По отношение на експозицията на юг. Това е един баланс, който трябва постоянно да пазим, да поддържаме. Целта е свързана с целите на Европейския съюз. Кохезията, сближаването е една особена цел също така. И ние трябва да балансираме между отделните различия в Европейския съюз дори и когато ам, баланса да не е перфектен. Везните понякога се накланят на една или друга страна. Това е банка на 27-те държави членки, скоро на 28-те. Как да поступим по друг начин? Миналата а, година се опитвах да убедя финансовите министри да увеличат нашият капитал. Джордж Осборн казва, например, искам 1,6 милиарда евро от вас, но ако обединеното, това е в ушъп на Обединеното кралство, то тогава няма как да стане. Ето, ви казвам, че нямаме нужда подкреп на вестните държави членки и не е лесно защото Обединеното кралство винаги дава на заден ход, когато става въпрос за увеличаване на капитала на банката. Малко пропуснах онова, което казахте, но трябва да поговорим така или иначе по отношение на енергийните приоритети и не само. Очевидно е, че ЕИБ има огромен инвестиционен потенциал за следващите няколко години и трябва да следва приоритетите на Съюза за следващите 7 години. И ето защо е изключително интересно да видим как ще тече дебата по отношение на механизма за свързване на Европа. Когато става въпрос за ролята на Европа в процеса на глобализация, за укрепването на тази роля, Нели Кру се права. Тя изтъква недостатъците, които имаме в областта на комуникациите, в областта на широколентовите услуги, така че ние трябва да работим активно с Европейската комисия в областта на ИТ. В същото време знаем, че енергийния енергийния преход ще проработи само ако се появят а, мрежите. Имаме нужда от тези мрежи. И не можем да работим само с частния сектор. Трябва да има конкретни предложения и ние ще подготвим такива. Някои от тези въпроси обаче в момента са позабравени, защото държавите членки не успяват чрез своето национално законодателство да създадат възможност за енергиен трансфер от точка А до точка Б. И така стигам до економиката и обществото основание на познанието. Често присъствам на конференции, където се настоява за инвестиции в областта на иновациите – Положението в някои страни е доста жалко и мисля, че ако успеем да откликнем в крайна сметка на глобалните предизвикателства, ще успеем. Последващия контрол. По отношение на това дали са успешни проектите, трябва да разбием нещата, да гледаме всички елементи на мозайката. Когато има някаква грешка, допусната в някоя страна, ние трябва да не я повтаряме. И ако все пак има грешка, институциите на Съюза трябва да са защитени. Независимо от това какво се случва с някои проекти, ние винаги трябва да гарантираме, че банката не търпи загуби, тъй като това са пари на дънакоплаците. По отношение на печалбите, ние работим с не е, стопанска цел, но това не означава, че не трябва да се грижим за своите резерви. Все пак имаме пет пъти повече капитал от този, който са внесли държавите членки. Това е добра основа за бъдещето. Доколкото разбирам, трябва да приключваме вече. Една дума само по отношение на надзора. Миналата седмица в Екофин говорихме за банковия съюз и за съответните инструменти. Ние сме много доволни от ролята на Централната банка на Люксембург сътрудничим отлично с Сметната палата. Ако ЕЦБ обаче иска да планира всичко на местна основа, при тях ние сме готови да сътрудничим така или иначе. Останалите въпроси ще получат отговор в писмена форма. Трябва да отидем към другата точка от дневния ред, Верне. Може ли да сте съвсем кратък? Е, писмен въпрос. ЕИБ има един огромен потенциал да оценява а, държавните проекти. Смятате ли, че дали е възможно да се осъществи такъв проект, свързан с кредитна агенция? Не. Това беше кратък, наистина кратък отговор. Ако има някои въпроси, на които не е отговорено, моля, изпретете ни а, писмо. Right, we are going to move straight on very... Сега а, преминаваме към следващата точка от е, дневния ред. Аз казах, че тази точка ще разгледаме преди доклада на Тайсън. Бихте ли напуснали залата по-тихо, защото нямаме време за губене? Моля ви, говорете извън залата. Сега минаваме към наказателни санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара. докладчикът няма нужда от много време и аз си давам думата. моля ви, говорете извън залата, не тук. Нямаме излишно време за губене. Сега давам думата на докладчика. Арлин, имаш думата. Благодаря. Благодаря. Аз казах, че нямам нужда от много време, защото по тези въпроси измененията усъвършенстваха текста. Имахме много добро сътрудничество с докладчиците в Сянка. Много накратко Шаран. Е, искам да кажа, че е, имахме две срещи с докладчиците в Сянка, постигнахме компромиси, бяха е, разпратени, след това докладчиците в Сянка имаха доточняващи въпроси, някои технически промени и така нататък. Ние можем да продължим с гласуването и това е благодарение на отличните идеи на колегите, идеите включени в измененията на докладчиците в Сянка. За, ставаше въпрос за Юробор, а, Бор и за възможни манипулации на пазара и така нататък. А, ние трябва да се да постигнем съгласие с комисията по този въпрос. Това ще стане по време на тристранни, тристранните срещи. Както казах, ние а, ще проведем изслушване и се надяваме а, на вашето посещение. Ще има видеоконференция господин Барние, господин Алмуния и за това ще е интересно а, за всички да се види какво се прави, с, какво ще се случи, стандартите, желоните и така нататък. Сега, а, ам, ние трябва а, да променим сроковете и да ам, обсъдим нещата с комисията Либе. Не смятам, че ще има някакви фундаментални различия. Ам, ние имаме ам, поделени компетенции по повечето въпроси, така че да можем да ам, постигнем съгласие, но гласуването ще е отделно членовете от тази комисия се опитаха да постигнат хармонизиране по отношение на директивата за манипулиране на пазара. Освен това, договорите за стоки и така нататък. Това бяха допълнителни изменения. Имаше, аз имам изменения за манипулирането с с пазара, с пазарните механизми и друг въпрос, който беше включен. Дали това се отнася и до лице, което стимулира, потиква друго лице да а, извърши съответното нарушение колегите искат а, да се определи минимален срок от 5 години, който да въжи за а, налагането на санкции при злоупотреба за вътрешна информация и манипулиране на пазара. Аз по принцип ще приема тяхното изменение, защото искам да съм ясна. Колеги, когато говорим за хармонизирани режими и подходи, свързани с манипулирането на пазара, не говорим за това, че всяка държава членка има едни и същи санкции. Ние хармонизираме режими, ние залагаме прагове, нива и така нататък. Освен това се въвежда задължението на държавата членка, която трябва да обучи своите съдебни власти, правоприлагащи органи. Аз харесвам това предложение, нещо, което не харесва съвета, но държавите членки трябва да се погрижат за това, да обучат своя персонал и да ги ам, оборудат със съответните разследващи инструменти. Това са основните неща, на които исках да се спра няма да водя сега двустранни дискусии с докладчите в сянка. Ние се, ще се опитаме да направим директивата кохерентна и последователна и така. И след това ще ви представя окончателния текст. Благодаря. Сега преминавам към докладчите в сянка. Не виждам Сърба дали е тук, дали някой ще говори от нейно име. Ако не, ще премина към следващия оратор. Wolf Klintz. Ja, nach den Ausführungen von Aline... Ам, нямам какво много да добавя след изказването на Арлен. Това, което а, тя представи, изразява изцяло а, нашата позиция и нашите разбирания. Няма да навлизам в подробности. Двустранно с другите докладчици в Сянка ще продължим да работим по този документ. Благодаря ви. Sven. Sven. Искам да благодаря на докладчика за подхода, който ние подкрепяме. Считаме за важно да направим изслушване. Като докладчици в сянка трябва да сме отворени да възприемем предложенията, които ще бъдат направени на това изслушване. Едно такова изслушване може понякога да породи обвинение, че се прави само с цяла реклама, но все пак като докладчат се в сянка ние трябва да сме отворени да възприемем това, което ще бъде споделено на него. Искам да допълня, че считаме, че дефиницията, въпреки че сме съгласни да е включена, тя е обхваната от новото предложение, което се основава на стойности, на лихвени проценти и цени, това вероятно няма да е достатъчно. По-добре е да се разшири обхвата на индексите. Затова трябва внимателно да огледаме дефиницията. Що се отнася до нашите изменения, ние направихме няколко предложения, 42 и 55 изменения в частност, както и 56-то, там а, се иска директивата да посочи правото на държавите за санкции да отчита не само преките финансови облаги, но и евентуално нарушаването на пазара или пък ощетяването на трети страни. Ние подкрепяме много от предложенията за изменения, направени от колегите. Има няколко подобрения, отнасящи се до дефиницията за злопотреба на пазара, да се включи поведението, което да подлежи на санкциониране, ако косвено води до злоупотреба. На изменението на господин Свинбърн по точка 6 от приембюла. считаме, че трябва да се установи връзката, дори косвена, между финансовият инструмент и поведението, водещо до злоупотреба. В член 3 и член 4 предложенията на госпожа Септикайнен за злоупотреба с вътрешна информация. По член 4 сме съгласни, че е важно да се защити срещу неправомерното оповестяване, изискващи от лицето да е запознато, че информацията, която получава, може да е подвеждаща. На тремоза по член 4 за продажбата на а, сложни продукти на а, не а, крупни инвеститори. Имаме някои резерви по две изменения, първото от които е 23-то изменение от Силви Голар, където се казва, че има празнина в информацията, която се предоставя на журналисти. Трябва да е ясно, че журналистите са защитени но този, който е използвал журналиста, за да подаде на пазара подвеждаща или вътрешна информация, подобно лице трябва да бъде подведено под отговорност, иначе ще има действително голяма празнина тъй като често се използват медиите за подаването на такава подвеждаща или вътрешна информация на пазара. По точка 18 от преембюла, изменението на Клинц, там се говори за взаимното изключване на видовете санкции. Ние тук проявяваме предпазливост, Очаквам да продължа да работя с докладчика и с останалите колеги докладчици в сянка. Благодаря. Има ли някой, който ще говори от името на консерваторите и реформаторите от ГУЕ? Мариса? Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на Арлин за предложението й. Съгласна съм с представенето като цяло. Ние искаме тези изменения да се вместят в първоначалното предложение, което беше доста добро. И не бих искала да го разместваме твърде много. Искам да направя няколко бележки по това досие. Има четири вида изменения. Някои са свързани с а, а, извънредни случаи на поведение. А, други се отнасят а, до понятията. Има трета група изменения, свързани с а, включването на допълнителни нарушения, които могат да подлежат на санкции. И четвъртият блок от изменения се отнася до намеренията на лицата. Като цяло, според мен, трябва да следваме идеята, съдържаща се в първоначалния проект и да сме последователни, що се отнася до първоначалния текст. Не можем да приемем онези предложения, които допускат твърде много изключения, защото ще тръгнем по наклонената плоскост. И ще имаме едно законодателно решение, което е като швейцарско сирене с твърде много дубки. Когато говорим за намеренията на лицата, следва да имаме предвид, дали трябва да се наказват лицата само за а, такива намерения. Има действително някои неща, които трудно се подават на а, дефиниране, но надзорните органи трябва да разполагат с нужните инструменти, за да се гарантира целостта на пазара. Председателката, аз също искам да направя няколко а, коментара. Има ли някой друг, който иска да се изкаже? Добре, в такъв случай. Съгласна съм с повечето от измененията, които са представени. Аз не съм докладчик в сянка, оставам нещата в ръцете на ЛУФ, но съм съгласна с казаното от Свен, че административните и наказателни санкции не са альтернативни. Може да имате глоба от една страна и от друга страна да пратите някой в затвора. Може да се случи, че се налага една или друга а, а, санкция, трябва да се разглеждат санкциите в пакет. Но това е въпрос на съдебната система. Може да се прилагат а, санкции към различни лица или различни елементи. Относно за журналистите, Журналистите, които работят в сферата на, на финансите, знаят, че това, което публикуват, може да доведе до определени действия на пазара, така че аз не бих искала да им се даде свобода на действие, което би било в общърп на инвеститорите или на тези, които а, участват в пенсионни фондове. все пак е, трябва да държат е, сметка за обществения интерес, не само за журналистическата сензация. Относно косвените е, участия, съм съгласна. Също обхващането на всички индекси, съпоставителни условия и прочие. В член има дефиниция за финансови инструменти. Тук ние имаме изключителни компетенции, но ако искаме да се премести някъде другаде, няма проблем. Финансов вият инструмент може би ще предизвика някакъв проблем с мифит. За това трябва да сме наясно, че може да се обхванат много повече неща, не само случаите на клевета. Чиста случайност е, че в САЩ успяха да направят нещо във връзка с клеветата. Затова не трябва да бъдем твърде е, специфични, тъй като можем да ни обхванем всичко, което може да се появи в бъдеще. Има ли някой друг? Има ли представител на Европейската комисия? Тогава Арлин. Много полезен беше този обмен на мнение, защото Общо зато вие потвърдихте моята стратегия за компромисните изменения. Аз ще ви дам текста. Искам да ви успокоя, че всъщност ще прехвърлим онова, което направихме по отношение на така наречения МАР. Имаме лихвени нива, индекси, стандарти и така нататък. Ще включим всичко това, за да имаме по-ясна дефиниция е, на това какво е стандарт. Направихме го преди, ще го направим и сега. Погледнах тези няколко десетки изменения. Видях, е, че има думи като поведение, въобще всички от тези стимули за определено поведение. Свен говори за преамбилна точка 6а. Аз я приемам, но това е нещо изключително сложно като текст. Представлява цяла страница. Не, че съм против познанията на индустрията, но трябва да има преработка тук. Не искам нещо, което е, се тълкува по различен начин да влезе тук, но аз съм за включването на подобен текст. По отношение на така наречения мисселинг, аз мисля, че това трябва да влезе в е, директивата, наречена МИФИТ защото манипулирането е свързано с злопотребата с вътрешна информация. Всъщност, Мифит обаче би трябвало да определи какво точно ще се прави в такъв случай. Два въпроса. Единият е свързан с свободата на пресата. Не трябва да бъдем толкова стрикни тук, защото този елемент се покрива и няма нужда да включваме допълнителен текст. Задълбочаване на санкциите и така нататък. Всъщност по предишните регламенти дебата беше същия. Аз разговарях с докладчика господин Гьобелс, той говори с журналисти, с представители на медиите. Вече сме покрили тази тема. Разговаряла съм и служба. Не искам да задълбочаваме нещата тук. Както казах колегите, ние не отваряме вратички, ние не изключваме изрично някаква група хора. Ако погледнем някои конкретни казуси, ще видим, че журналистите са били замесени при злоупотреба с вътрешна информация, прехвърляне на информация. Още нещо, което повдигнахте и това ме радва – дали ще има санкции с наказателно правен или административен характер. Комисията Либе ни помоли да зачитаме принципа не бис ин идем в европейското право. Това е еквивалента на така наречения double jeopardy в Америка. Тоест, това е прилагането на двойни наказателни санкции или така наречената двойна наказуемост. Може съответно да се прилагат наказателни или административни санкции Аз съм готова да приема принципа не би си нидем, но трябва да внимаваме с правното значение на този термин. Франция използва не би си нидем, някои други страни го използват, само че не можем да казваме на юристите как да прилагат законите. По отношение на казуса Либор, някои банки вече получиха 200 милиона паунда административни санкции. Някои обаче смятат, че ще трябва да има и вкарване в затвора, защото става въпрос за сериозно престъпление. Искам да успокоя колегите, че няма да има този принцип на Double Jeopardy, прилагаме и административни и наказателни е, санкции. Това е от мен. Благодаря. Искам да напомня на колегите, че ще има изслушване по отношение на индекс Либор следващия понеделник, 24 септември, в 3 часа. Арлин ще председателства в мое отсъствие, тъй като тя е докладчик по досиетата за злоупотреби на пазара. Там ще има интересни оратори и съм сигурна, че ще ви бъде интересно. По отношение на директивата, искаме да гласуваме на 8 октомври. и да отидем на пленарно заседание до 16 януари. Това е графика на работа за директивата. Там работим малко по-различно, отколкото по отношение на регламента. Арлин Макарти, забравих да ви кажа, че имаше онлайн запитване по отношение на изслушването. Зададохме подробни въпроси, получихме доста подробни отговори. Ще ви изпратим тези отговори в рамките на тази седмица, за да имате информацията до понеделник. Вече сме го направили, така ли добре? Много се радвам, че комисията последва нашия пример и въведе въпросник по същата тема така че сме на същата вълна. Искам а, да се поправя, ще гласуваме и по регламента, и по директивата на 8 октомври, не само по отношение на директивата, така че все още е, запазваме разглеждането на директивата и регламента едновременно. Сега се връщаме към точка 15 от дневния ред. Това е доклада на Мариан Тайсен. Едно съобщение – може би трябва да чуем Вернер Ланген. Добре, не сега. Както знаете, председателския съвет изготвя доклад. Това ще бъде ответната реакция на парламента относно доклада на Ван Ромпой относно действителния, истинския Европейски валутен съюз. Това е доклада на Мариан Тайсен. Председателския съвет каза, че е необходимо да се даде принос за междинния доклад на Ван Ромпой през октомври преди Европейския съвет, както и преди окончателния доклад през декември. Ние отчитаме всички затруднения в много кратки срокове ще работим, като си има предвид, че има и езикови изисквания. Ето защо крайния срок беше изключително близо до днешния ден, 24 септември. Председателя осъзнава, че имаме много малко време. Той се опитва да види дали може да получим малко повече време, например, чрез използване на превод в извънработно време, така наречения спешен превод – най-безопасната стратегия обаче е да се придържаме към 24 септември като краен срок. Да се надяваме, че ще получим още няколко дни. Между другото, 24 септември става въпрос за 5 часа след обед, не за 12 часа на обяд. Освен това, обърнете внимание, че бъдещия доклад относно единния надзорен механизъм, който ще прехвърли надзорни отговорности на ЕЦБ, и доклада за Европейския банков орган. Тук ще участват Тайсен и Гиголд. Там също ще имаме кратки срокове за работа. Както знаете, декларацията от юни на правителствените ръководители на страните от еврозоната споменава, че трябва да имаме всичко това на практика до 1 януари. Това ми се струва като научна фантастика, но да видим дали ще имаме този механизъм до 1 януари 2013 година. Сериозно предизвикателство. Ние обаче трябва да следваме графика, за да покажем, че ние пък може да работим в рамките на зададените срокове и за да не стане така, че крайна сметка ще ни пренебрегнат. Ако съвета иска повече време, така да бъде. Аз мисля обаче, че трябва да си определим реален график. Отново ще има проблеми по отношение на преводите и така нататък. Вернер. Благодаря, госпожо председател. Искам да, да кажа нещо относно а, графика. А, по Относно регламента на съвет имаме право само на, а, из, на слушане, на изслушване, обаче с Барние и Драги има договорка ЕБА и регламента да се обсъждат заедно, а, както и ам, както и други проекти, свързани с директивата за капиталовите изисквания 4 и така нататък. Аз съм а, на мнение, че ние също трябва да практикуваме по този начин, защото парламента няма да, да има влияние върху съдържанието. Ето, ти беше на заседанието на съвета в Никозия и там се е стигнало до единото а, решение, че а, няма как да се стигне а, до, до крайен ефект а, в този срок, защото а, представителите на Швеция, Чехия, Полша и други държави са поставили под съмнение този срок. ние трябва да се а, борим за наши демократични права, а не да ги а, сдаваме предварително, да се отказваме от а, тях. А, аз искам там да се състои просто ам, една обикновена консултативна среща и да може Европейския парламент да може да даде своята оценка по един такъв сериозен а, документ. А, съвета никога не, не, а, не ни е подкрепил, когато нещо е трябвало бързо да се свърши. Никога не са ни подкрепили. Защо ние трябва да го правим? Не смятам, че това е правилният подход те искат становище за ЕЦБ така да се протака, че да се изготви следващата година. Не може така. Благодаря ти, Вернер. Това се отнася а, до докладите за Банковия съюз, а не до доклада, който разискваме сега. Да, бях в Никози и мога да а, потвърдя, че те искаха да има отлагане. Повече държави членки искаха да, да има отлагане на сроковете, по-малко тези, които казаха, че сроковете са удачни. А, не се знае какво ще се случи, но комисията все още а, държи на това да се спазят първоначалните срокове. Разбира се, има политически оттенък около това дали ЕЦБ ще, запази, ще има надзорна функция или не. Но ако установим, че те ще забавят темпото и ние ще забавим, но ние ще започнем с бързи темпове. Може ли в общата дискусия да има коментар по този въпрос? Мадам президент, може... Съвсем накратко, госпожа председател. Разбирам какво каза верна. Радвам се. Ние искаме да се оставим на натиска на съвета по някои досиета. Но дали трябва да не се диктува графика от съвета или Предвид на състоянието на банковия сектор в много страни, има спешност, която не беше отчетена нито от нас, нито от съвета. Трябва да се борим за правата на парламента пред съвета, но все пак трябва да отчитаме и сериозността на положението в някои от нашите страни. Мариан. Мариан има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз а, също разбрах за какво става въпрос. Трябва да бъде изготвен доклад и това да стане в определените срокове. Това обаче не значи, че трябва да наблюдаваме, да разглеждаме другите институции като наши врагове. Ние трябва да работим заедно с тях. Европейския съвет каза, че имаме нужда от банков надзорен орган. Това е много важно условие за създаването на ЕСМ, Европейския механизъм за стабилност. И има държави членки, обаче, които предпочитат да изчакат трябва да изходим от тази информация, която ни беше подадена. Ако другите институции забавят темпото, ще имаме и ние повече време, но при всички положения аз лично бих настоявала за това доклада да бъде изготвен на време, за да можем да имаме повече време за изменения, за обсъждане на текста и така нататък. И да можем да вземем решение накрая. Трябва да вземем решение на чия страна ще застанем. Важно е да излезем от кризата и ако може ние допренесем за това, трябва да го направим. Благодаря. Свен е докладчик, той иска да се намеси, Иво също иска да се намеси по въпроса за Банковия съюз и и след това искаме а, да обсъдим и първият доклад по тази тема. Свен. А, Мариан Тайсън и аз постигнахме съгласие по сроковете, защото в сегашната ситуация проблемът е такъв, че съвета постави под въпрос нашето право да участваме в съвместното взимане на решение. Ние трябва да защитим нашата а, позиция по този въпрос и това трябва да стане бързо. Знаем от миналото, че винаги, когато парламента е по-бърз при разрешаването на конфликти, ние сме по-силни в позицията си към съвета. Този път може да е по-трудно. Виждаме, че има различия в отделните държави членки и политици с а, различен происход и така. Както Мариан, Сет, както Мариан каза, ние а, трябва да изготвим проекто доклад и то възможно най-бързо, така ще имаме основа за нашите дискусии ако съвета не може да действа достатъчно бързо, нещо, което се изисква от ситуацията, в която се намираме, имам предвид кризата, то от тогава ние няма да бъдем обвинени, че ние сме забавили нещата но ние сме а, тези, които трябва да сме достатъчно бързи и да действаме за разрешаване на кризата, свързана с банковия сектор и, дългова, и а, дълговата криза. А, в на комисията, както каза председателят, трябва да ускорим процедурата. Ние като европейци имаме интерес тази криза ам, да бъде ам, приключена и да се ам, подходи по сериозен начин при премахването на кризата. В тази връзка необходимо силното влияние на парламента и ние ще се опитаме да работим бързо. Процедурата ни дава възможност да се ползваме от всичките демократични права. Ам, в качеството ни на депутати трябва ни време за дискусии. Аз предлагам да се придържаме към сроковете, заложени от е, комисията и да заложим приоритети е, в е, унисон с други становища и така и да можем да изготвим и този документ. Иво. Vzhledem k tomu, že jsem stínovým... Eh, stínovým... Аз съм докладчик в Сянка по тези въпроси от името на групата на консерваторите и реформаторите и искам да кажа нещо относно графика. Не става дума за прибързване или за забавене или за задълбочаване на трудностите в отношенията между Европейския парламент и съвета. Съгласен съм с Вернен Ланген, че това, за което става дума, са много сериозни решения, които изискват задълбочен анализ, задълбочена оценка на техният ефект. Затова аз съм против прибързването. Считам, че в интерес на качеството на разискванията и в полза на демократичната легитимност, трябва да действаме предпазливо. Това не е дебат, който трябва да се води в затворени зали в Европейския парламент, а трябва да се проведе в държавите членки, в националните парламенти. Нужна ни е много широка подкрепа. В противен случай рискуваме да изпитаме сериозни трудности с общественото мнение в бъдеще. Ето защо аз споделям казаното от Вернин Ланген да не прибързваме и да предложим по-добро качество като цяло. Госпожа Ферейра, да, трябва да спазим графика. Зная, че малко сгъстени с сроковете, но парламентът не трябва да е институцията, която да доведе до забавене на процедурата. Аз съм съгласна с това, което беше казано от председателя. Трябва да направим нужното, за да се съобразим с графика и да не бъдем използвани за извинение, че има забавене на процедурата. Да, ще продължим обсъждането на това, което предвидихме. Разбрах какво е предложението ти, Вернен. Тъй като темата е много сложна и а, ние можем а, да осъществяваме банков надзор като ЕЦБ поеме ръководната роля. Аз смятам, че трябва тази тема да се обсъди надълго и на широко. Ето защо предлагам да организираме изслушване по повод регламента на съвета. Това няма да забави нещата, но това ще вземе предвид нашите притеснения. Извинете Разбирам, колегите не искат е, да изпитват вина за това, че нещата се протакали, но аз не искам да изпитвам вина за това, че нещата не са станали както е, трябва. Ние трябва да подчертаем каква е нашата роля и ролята на Европейския банков орган. Ние трябва да имаме право да взимаме участие в вземането на решение. аграрната политика е, се а, променя, преработва точно с а, такива методи. Добре, спирам, но предложението ми е да има изслушване. I, I Зная, че е доста вълнуваща темата. Съгласна съм, че трябва да се намери време за провеждане на изслушване. Освен това, трябва да имаме предвид, че трябва да следваме графика, определен за доклада и измененията освен ако не получим други новини от съвета. На 8 октомври ще има съвета ЕКОФИН и трябва да видим какво се случва точно в съвета, що се отнася до графика. И ако се установи, че съветът със сигурност ще се отдели повече време, тогава ние също можем да посветим повече време, без да бъдем винени за това, че забавяме нещата комисията, пред, комисията председателството твърдят, че ние бавим нещата, а те са всъщност онези, които се явяват на тристранните срещи без мандат. И медиите се вслушват това, което казват. Това се отнася до триалога за директивата за капиталовите изисквания. Така че те винят нас за всяка своя грешка. Ние ще започнем с бързи обороти и след това ще проявим разумност. Най-сетне мога да дам думата на госпожа Мариан Тайсън. Благодаря, госпожо председател. Това е въпрос, който ни беше поставен за изготвяне на доклад преди лятната вакансия. Авко ще предостави становище. Нашият мандат се базира на член 225 от договора. Трябва да се изготви законодателна резолюция, т.е. в нашите заключения трябва да включим списък в който поставяме въпроси, в кои области трябва да се предприемат законодателни мерки от Европейската комисия. Това е в рамките на договора, но а, не можем да искаме от Европейската комисия да прави конкретни предложения, тъй като тогава се прилага друга процедура, както знаете добре. Искам да припомня, че беше ни даден мандат преди лятото. Вие получихте работен документ на 3 септември за изслушването на Драги, Рен и Барние. По време на изслушването се изготви резолюция представих проект на 7 септември, така че се действаше много бързо. След вакансията трябваше да се предприемат спешни мерки. Разполагаме с документ, който може да послужи за основа за водещите преговори от името на парламента с четиримата председатели за постигане на действителен економически паричен съюз. Трябва да използваме тази възможност, да действаме бързо. Имате предложението пред себе си и на тази основа можем да работим. В този доклад съм включила доста съображения. Това обикновено не го правя. Опитвам се да бъда максимално кратка, но това е дългосрочна философия. Става дума за пътна а, карда и е трябва да следваме жалоните, очертани от четиримата председатели. Трябва да се направят конкретни предложения на базата на нашите убеждения. В а, съображенията, във всяка една от точките, аз се опитвам да аргументирам а, нашата политическа воля и на тази база да отправим конкретни въпроси към комисията, както и да направим предложения в рамките на подготвителните преговори за доклада на Рам Ромпой през октомври, който ще бъде представен през декември. Опитах се да представя нещата логично. В първата част правя анализ на положението и подчертавам, че в глобализираната економика. В цифровата економика се нуждаем от по-силна интеграция. Трябва да обединим усилията си, за да имаме думата за нашето бъдеще. Това е изключително важно. Ние искаме да се стоим само в нашия сфера, трябва да обединим усилията с останалите. В резултат на кризата нещата са много по-наложителни. Видяха се слабите места в еврозоната. Кризата също показа, че еврозоната не е достатъчно съоръжена с инструменти за справяне с кризата. за вземането на бързи решения. Много критики бяха отправени. Необходимо е да се направи нещо. Говорим за по-голяма координация на економическата, финансова и бюджетна политики с по-голям контрол и мерки за прилагане. Целта е да се направи необходимото не само за да се подобри структурата, но и за да се възстанови загубеното доверие. Гражданите вече не вярват в финансовите институции, нито в политическите инстанции. И европейските институции трябва да предложат решения. Много неща се очакват от нас. Трябва да бъдем на висотата на задачата. Държавните и правителствени глави играят важна роля. Те трябва също да продължат да защитават еврото, като предприемат мерки за по-добра комуникация. Ще се върна на този въпрос. Е, необходимо е да се изисква от тяхна страна по време на среща на върха, през включването на споразумение, да се обясни на гражданите какво точно е постигнато като договореност в техен интерес, как това ще подобри тяхното благосъстояние а не да излизаме с различни съобщения относно взетите решения, за да покаже всеки един отделно пред собственото си обществено мнение защитил техните интереси. Трябва да има едно по общо представене на интересите. Това е наложително. По време на кризата констатирахме, че има разделителни линии между периферията и останалите страни. Това не трябва да е така в бъдеще. Необходимо е да поемем отговорност, да бъдем солидарни, солидарно, всеки да поеме своята отговорност наред с проявата на солидарност. Двете неща вървят ръка за ръка. Всеки трябва да изпълнява своите ангажименти, да се реализира на практика това, което е решено. Всички тези неща трябва да намерят своето а, приложение. Процедурата ще бъде дълга, но ни трябва а, посока. Когато се постигне политическо съгласие по пътната карта, трябва да се действа твърдо, с основна цел излизане от кризата. Това е най-важното. Освен това, има доста параграфи, които се отнасят до споразуменията между председателя Ван Ропой и Европейския съвет. За пръв път има мандат на Европейския съвет за дългосрочна визия и трябва да видим до, на къде вървим. Има доста елементи, които ни позволяват да вървим в тази посока. Необходими са и структурни мерки. Има дългосрочни мерки, които са предвидени. Важно е да подчертаем, че това не пречи междувременно да бъдат предприемани и краткосрочни мерки. Трябва да се работи а, с а, а, бързи обороти, има доста а, предложения, свързани с изменението на договора, но това е по-дългосрочна цел. Вече съществуват а, възможности в рамките на сегашните договори и върху тях трябва да насочим своето внимание. Може да се премине към а, ревизиране договорите, само когато се установи, а, че сме направили всичко, което съществува към момента за излизане от кризата. Трябва да се отчитат спецификите на еврозоната. Необходими са някои мерки за 17-те държави от еврозоната, но доколкото е възможно, ние винаги сме се старали да имаме предвид 27-те държави. Това, което е необходимо за 70-те, трябва да е минимума, но останалите държави членки трябва също да участват. Има опасения дали ще може да се запази доброто действие на единия пазар. Относно Банковия съюз бяха направени редица предложения, обсъдихме ги вчера, говорихме по въпроса и днес. Има предложения за механизъм за надзор, както и предложения направени от господин Хьокмак относно гарантирането на депозитите. Сегашните предложения трябва да бъдат реализирани. трябва да продължим да настояваме това да стане в доклада ми, както и на този на господин Ван Румпой. Се налявам, че можем да стигнем и по-далеч, да стигнем до истински банков съюз, независимо от конкретните въпроси, които третираме в доклада, ние също отиваме и по-далече, говоряки за истински банков съюз. Има редица точки, различни предложения и очаквам вашите предложения. ЕЦБ е истински стълб на Паричния съюз към момента. Има криза, след да, да се а, реализира и системата за надзор, както гарантирането на депозитите, а, също а, мерки свързани с недопускането на фалити на банки в бъдеще, ако имаме механизъм за ако имаме механизъм за надзор, това трябва също да върви с останалите въпроси, които разглеждаме, но всичко това е за по-нататък. Необходимо е да се постигне истински банков съюз. Ако работим с ЕЦБ, ще се окажем в еврозоната, да видим дали действа добре единния пазар, и това изисква да се отговори на тези въпроси. Относно механизма за надзор, аз подкрепям предложенията на ЕЦБ. Също мандата на ЕФ, ЕИФС, е МАС. Но трябва да се запази независимостта на ЕЦБ. също и носенето на отговорност, действията на механизма за надзор, пътната карта, предложена от Ван Румпой, представянето на доклада на ЕЦБ, номинациите могат да бъдат обсъдени допълнително относно приложеното поле. Имаме поне 17-те държави членки, но трябва да видим дали договорът не ни позволява да отидем по-далеч, да се включат и останалите държави. Те също да имат думата. Това е въпрос, който трябва да се провери. Механизма за надзор трябва да по... позволи това да стане в държавите членки. Доклад на Ван Румпо е важен. Става дума за защита на вложителите. Това е важно както за вложителите, така и за самите банки, тъй като вложителите трябва да имат доверие в банковата система. И когато банките са изправени пред системен риск, трябва да се внимава много. Има а, морален риск. А, Надявам се, че скоро ще можем да достигнем до един добър законодателен акт. Но трябва да имаме една система за а, гаранции с един единствен фонд, трябва да има фонд за гаранции, фонд за възстановяване и оздравяване. Това са все детайли, които трябва да бъдат разгледани. Моето убеждение е, че трябва да има европейски фондове. Бюджетният съюз. Ние вече обсъждаме отдавна въпроса за надзора. Мисля, че трябва да отидем и по-далеч. Има доста предложения, които са в процес на утвърждаване. Има вече доста неща, но има и такива, от които се нуждаем допълнително. Трябва да реализираме пакета от две а, мерки. Сега провеждаме тристранен а, диалог а, и трябва да видим а, как можем да а, дадем повече правомощи на комисаря, отговарящ за еврото. Механизма за а, стабилност, а, МСМ, Изисква също да се стабилизира еврозоната като цяло. Бихме могли да работим в общностната рамка благодарение на механизма за утвърждаване на бюджета. В пакета от две мерки националните разходи се изисква да бъдат нотифицирани има също въпрос, свързан с дълга в Европейския съюз. Има условия, които трябва да бъдат изпълнени, ако прибързваме, нещата могат да не се реализират както бихме искали. Държавите членки на економическия паричен съюз трябва да се държат именно като членове на този съюз. Не могат да решават всичко индивидуално. Това трябва да става в рамките на социалната пазарна економика. Говорим за растеж, за работни места, за данъчно облагане. Колегите проявяват интерес към тези въпроси. Трябва да се говори и за бюджета, и за данъчното облагане за демократичната легитимност. Кризата предизвика голям дебат за управлението на економическия паричен съюз, както и за вземането на решения в този контекст. Считам, че трябва по-добре да се организираме в това отношение. Комисията по конституционните въпроси се занимава с а, тези аспекти но нашия парламент трябва да има думата по пътната карта, не само четиримата председатели. Считам, че трябва да се намери общностна база с съвместно вземане на решения с участието на парламента. Що се отнася до тройката, трябва да се изслушват представителите на комисията. Трябва да има повече прозрачност на решенията, които се вземат в Екофин. В анекса сме включили въпроси на вниманието на Европейската комисия, по които очакваме законодателни решения. Очаквам сега вашите мнения, вашите въпроси. Считам, че заедно ще можем да представим един добър доклад. Много благодаря. В допълнение към докладчиците в Сянка имаме още много активни членове и постоянно ми казват, че нямаме възможност за реални разисквания, даваме твърде много време на докладчиците. Съжалявам, че не включих часовника по-рано. Сега започваме. Докладчиците от групите господин Голтиери, който е докладчик в Авко, трябва да им върнем жеста. Предлагам всеки от тях да има по 5 минути, другите оратори ще имат по 3 минути и ако се наложи, ще използваме цялото време, за да кажем нашите виждания на докладчика, вместо докладчика да обобщава в края. Значи докладчиците от групите по 5 минути, останалите по 3. Ще прочета списъка. Вернер Ланген е първи, той вече доста време от нея и не е докладчик в сянка. След това чувате имената. uh, I'm not sure whether there's anybody here from the EFD or not, and then Roberto Galtieri. So, right, Liam. Liam. Je voudrais... Три минути. А, разполагам с 5 минути. Още по-добре. Благодаря. Искам да поздравя Мариан Тайсън за проекто доклада й който беше подготвен за много кратко време, но това беше необходимо предвид на спешността на въпроса, предвид на кризата. И парламентът не може да остане безучастен. Затова трябва да действаме бързо. Ще се спра на основните въпроси. Не трябва да забравяме как каква е първата началната цел на този доклад, а именно да се действа относно банковия съюз. Считам, че това, което предлагате, е добра основа като начало относно фонда за възстановяване и оздравяване и фонда за гарантиране на депозитите. Мислиме, че имаме добра оправна точка тук. Относно надзора от ЕЦБ, какъв да бъде обхвата, дали да обхваща всичко, еврозоната или всичко, това е въпрос, който трябва да проведем между нас. На второ място, място за бюджетния съюз. Тук мисля, че основното предизвикателство е да имаме федерално е, ниво, но това трябва да бъде на демократична основа направено. Защото иначе е, ще се гледа на това като на е, федерализъм на технократите. Ролята на парламента трябва да бъде засилена, както що се отнася до вземането на съвместни решения относно европейският семестър. От самото начало когато се изготвя докладът, за да може парламентът да участва в обсъждането и в формирането на идеите за този европейски семестър. Струва ми се, че не е спомената нуждата от координация от самото начало екс-анте, защото това, което се предвижда е по-скоро експост. пост това означава, че трябва да се отчита необходимостта от инвестиции във всяка една от економиките. Относно златното правило, знаете мнението на групата на социалистите и демократите. Необходимо е да има екс-анте координация като се има предвид, е, че сме в рецесия или пък имаме пълна заетост. Испания и Португалия, когато намаляват дефицита си, трябва да отчитат екс-анте тези изисквания. Има нещо, което липсва за бюджетния съюз там където Ван Румпой а, говори за европейски финансов министър. Не можем да имаме бюджетна дисциплина на федерално ниво без съществен европейски бюджет, което да, който да прави това, което правеха преди националните бюджети, що се отнася до инвестициите. Това е предвидено в стратегия 2020 и има какво да се направи в тази посока. Относно економическият съюз, вие споменахте току-що за структурните реформи, за фискалните реформи. Разбира се, те трябва да се реализират, но трябва да се направи равносметка. Те са насочени към намаляване на безработицата, повече гъвкавост също за фискалните вноски. Дали всичко това ще задейства, не знам. Необходимо е да има добра структурна реформа от една страна и добра а, политика, която да отговаря на конюнктурата. И на последно място за доклада взетите през е, юни миналата година решение от държавните правителствени глави трябва да намерят място в е, общностното право, що се отнася най-вече е, до балансирането на макроекономическите политики. Трябва да се направи нужното. Ще разговаряме с докладчика и докладчиците в сянка, за да можем да достигнем до необходимите компромиси. Благодаря, Жан Пол. Благодаря. Не искам да монополизирам думата. На следващото заседание на координаторите а, трябва да се организираме как да се разпределя времето за изказвания при подобни разисквания като днешното, за да имат всички възможност а, да се изразят. Съгласна съм. Основният проблем е, че не разполагаме с достатъчно време за заседания в комисии, а сме затрупани с работа. Софи. Благодаря. Госпожо председател, ще се опитам да съм кратка, да остана в рамките на даденото ми време. Приветствам проекто доклада на госпожа Тайсен. Лесно мога да подкрепя всичко, което тя каза. Всички наши изменения ще бъдат в тази посока и ще укрепят твоите тези, а няма да ги отслабват. Споделям казаното относно стратегията на съвета за смели изказвания, огромни величави планове и след това нищо, което да се направи на практика. Това е сигнала, който изпращаме не само към гражданите, но и към останалия свят, защото общо взето май се гледаме сами себе си, вместо да обърнем взор към останалия свят. Много хора смятат, че предложените неща отиват твърде далеч и твърде бързо. Не трябва обаче да водим битките от миналото. Трябва да решим в каква посока ще вървим. И дори да искаме да спрем развитието на света, няма да успеем. Света се променя и ние се променяме. Времето на половинчатите стъпки мина и мисля, че предложенията на госпожа Тайсън са с правилна насоченост. Бракотията, в която сме попаднали, не се дължи на това, че Европа действа твърде бързо, а на това, че е действала твърде бавно. Дори по отношение на ролята на парламента, трябва да кажа, че ние улеснихме приемането на много от решенията, но критично трябва да погледнем и нашата собствена роля и доверието, което имат хората в нас, защото и ние сме действали като спирачка на няколко пъти по отношение на демократичната легитимност. Това не е нещо неуместно в случая, защото демократичната легитимност е свързана с доверието в институциите и системите, които създаваме. Освен това е свързана и с процеса, който ни води към постигане на целта. Ето защо имаме нужда от обществена подкрепа. Не можем да имаме само заседания на мъдреци при закрити врата, които коват закони. Трябва да ни подкрепя целият Европейски съюз. Това е част от решението. По отношение на надзора и включването му в ръцете на ЕЦБ, докладчик справо казва, че тук има дилеми свързани с независимостта на ЕЦБ и факта, че тя не покрива всички държави членки. В същото време трябва да вървим бързо напред и да търсим прагматични решения, Каквото и да предприемаме обаче, надзора трябва да е отделен от другите задачи. Всички държави в еврозоната, не в еврозоната трябва да бъдат покрити. Всъщност много от тези, които сега не са в еврозоната, в някакъв момент ще се присъединят. Важно е да преминем към пълен банков съюз и там трябва да се включат всички клонове, а не само надзора. Не можем да създадем половинчати решения. Съгласна съм по отношение на митуализацията на суверенния риск. По отношение на позицията финансов министр, ние приветстваме тази теза. Един такъв министр, комисар, няма значение как ще го наречем, трябва да бъде отговорен сам по себе си, защото това беше един от проблемите е, до сега. И накрая говорим за економически паричен съюз. Напоследък се говори за паричен, е, за валутен съюз. Не трябва да забравяме обаче економическата страна на въпроса. А вътрешния пазар, всички препоръки свързани с ЕС 2020, е, всички други въпроси, свързани с трудовия пазар е, и така нататък. Свен или Филип? Някой ми каза, че Свен. Е, Филип, добре, вие сте взаимозаменяеми. Това е така. Казва Филип Ламбертс. Благодаря за това, че изготвихте този проект на доклад. В началото искам да кажа, че основният недостатък е, че се основавате на един постоянен договор. Ние трябва да използваме всички инструменти от всички договори. Нека да погледнем въпрос от политическа гледна точка обаче. Херман Ван Ромпой бавно, предпазливо вече надхвърля рамките на договорите. Парламента обаче казва, ние сме предпазливи, ние трябва да сме тези, които са проактивни. В този случай съвета демонстрира по-голяма доза лидерство и това не ми харесва. По отношение на доклада за еврооблигациите, например, имаше Два елемента. Какво можем да направим в рамките на съществуващите договори, какво можем да направим извън договорите. Не трябва да се колебаем да излезем извън рамките на договорите. Още нещо, което казах вчера. По отношение на Банковия съюз, твоя доклад, доклада на Свен, няма смисъл да говорим, защото всички позиции ще се решават в законодателния доклад. По отношение на економически и валутния съюз. Имаме някои позиции, дори свързани с договора. Всъщност Софи спомена ЕС 2020. Всички забравят за тази стратегия. Знаете, че не искахме тези цели да станат колкото се може е, по-задължителни. Проявяваме ли сериозност тук или не, точно поради кризата тези цели трябва да станат по-голям приоритет. Аз мисля, че ние можем да направим нещо по отношение на фиксираните договори тук. Демократична отчетност. Както каза Лиам, ние не можем да накараме народите да прекусяват цели мостове. Каквото и да правим, хората няма да приемат по-федерален съюз, без да има увеличение на демократичната отчетност. И дори и да има предложения, не съм сигурен, че ще ги приемат, но трябва да има някакви предложения. Тук Вестер Веле отиде най-далеч от всички и аз мисля, че ние можем да отидем още по-далеч от Вестер Веле. Ако парламента не развее флага на засилената демократична отчетност, не знам каква е нашата квинтесенция тогава като парламент. Освен това, финансова солидарност. Ако искаме да има еврооблигации, банков съюз, всичко това е финансова солидарност. Не може да има данъчно облагане без представителност. Не може да има финансова солидарност без засилване на демокрацията. Това е целта на този доклад, според мен. Ако нещо хората ще запомнят от този доклад, то, то трябва да е, че искаме да създадем демократична структура на федерална Европа, а не Европа на технократи, еврократи. Аз първо съм демократ и след това съм европеец. Демокрацията ни определя като политици, Трябва да се опитаме да не повтаряме тук това, което вече сме казали. По отношение на казаното от Мариан. Знам, че постигна голям скок по отношение на предишният ти доклад, в зависимост от това, което имахме в началото и това, което имахме към края. Искам да те приканя да бъдеш малко по-категорична, каза оратора на холандски в края. Thank you very much. Um, now we have... Благодаря. Иво Страйчек. Благодаря, пани председайци. Благодаря, госпожо председател. Току-що изслушах Филип. и разбрах защо господин Гозес казва, че всички сме фрустрирани по някакъв начин. Е, в дебата трябва да има доза емоция. Искам да обясня какви ще бъдат нашите изменения, измененията на ЕКР към този доклад. Нека сега да очертая предисторията. Поне доколкото аз я разбирам. В преамбилна точка D се вижда, че се приема, че или ще има една централизирана Европа, или ще гледаме пасивно, а света около нас ще върви напред. За нас това обаче е неприемливо. Това не е вярно. Ако вярвате в такава теза, то тогава вие вярвате, че економическата истина се крие само в монополите. Какви са проблемите? Нисък растеж, голяма задлъжнялост, безработица. Това е вярно. Това са проблеми. Но защо в доклада не се говори за причините? А причините могат да породят много жив дебат, само че тук те не са очертани. На трето място, неприемливо е да се разделя Европейския съюз на централно ядро и на периферия. От политическа гледна точка, от економическа гледна точка, това е погрешно. Освен това, по някакъв начин се изпреварва целият дебат относно бъдещето на Европа. Създава се впечатлението, че ако сте в ядрото, винаги сте прави, а ако сте в периферията, винаги сте сбъркали. Преембилна точка латинско В се опитва да внуши нещо подобно. Ето защо ние смятаме, че е изключително важно в целия този процес, който ще доведе до федерация от държави, да имаме пълен контрол. Барозо говори за федерация от нации. Само, че трябва да се обърнем първо към националните парламенти. Трябва да има процес на ратификация както се прави когато има промени на договорите. Това трябва да отговаря на конституционалните изисквания на всяка една държава членка. Ако не уважите тези фундаментални принципи, то този проект просто ще пропадне. Още нещо. Единният механизъм за надзор – В ЕКР ние сме представители на страни извън еврозоната. Има обаче някои, които са от еврозоната. Ето защо ние разбираме виждането, според което трябва да има единна система за надзор. Така или иначе, обаче, имаме няколко въпроса. Кой ще надзирава страните извън еврозоната, там където банките са филиали на банки в рамките на еврозоната. Ето един пример. Аз съм от Чехия. Чешката национална банка е нашата централна банка. Конституцията иска от тази банка да гарантира стабилността на финансовата система. Ако нашата национална банка не изпълнява своите задачи, тя ще наруши Конституцията. По отношение на финансовите гаранции, как така наднационалната финансова стабилност е преди националната финансова стабилност? Вие като че ли заявявате, че интереса на един колектив е по-важен, отколкото интереса на отделната страна. Това ще наруши единния пазар, ще има две категории банки, едната само от тях ще има пряк достъп до публични средства. По отношение на фискалния и економически съюз, за нас е неприемливо да има нещо повече от е, или да има засилено сътрудничество в областта на данъците. Ние казваме не, тъй като това е данъчна хармонизация. Мариса от името на Обединената левица. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на докладчика за това, че тя с този документ ни дава една много добра основа за дискусии. Тъй като няма много време, искам директно да засегна въпросите, които са ам, от най-голямо значение в този доклад. Ам, има предложение, доклад изготвен господин Ван Ромпой, свързан също с економически и паричен съюз, но той е доста заблуждаващ и объркващ. Нашият нашия докладчик ни дава доста храна за дискусии, размисли, за да видим как можем да подходим към това предложение от съвета. Важно е да се покаже солидарност към страни, които са в сътруднение. Но не съм съгласна с всички условия, за да може да се покаже с тази солидарност. В тази връзка ние искаме да се следва логика, която да се ръководи от това, че в държавите членки има големи различия. Ам... Искам да подчертая нещо, което каза и докладчика, че е важно да се очертая пътя, по който ще се справим с общите дългове, но аз не съм съгласна с условията, които са поставени. Доклада, докладчика казва, че трябва да има доста строги а, условия и правила, но ам, когато се вгледаме по-внимателно в тези условия, плана за стабилност и така нататък, не може да, да бъдат изпълнени тези условия. Няма как да се придържаме към тях. Например, реформи и така нататък. Тези условия не могат да бъдат спазени. Не става въпрос сега да се направи нещо, ми става въпрос за това, че никога няма да сме в състояние а, да се справим с а, общите дългове при тези условия които са поставени. Друг въпрос, който трябва да разгледаме, въпреки че сме с добри намерения, трябва да действаме по конкретния начин. Начин, който ще доведе до крайната цел. Как ще се справим с общите дългове? Е, по какъв начин? Какъв път трябва да измина? На следващо място засилване на демократичния контрол. Предвижда се а, механизъм за надзор, който да се осъществява от ЕЦБ, взима се преди и ролята на Европейския парламент и така нататък. Нещо, което не споделям, е поставянето на акцента върху независимостта на ЕЦБ. Разбира се, ЕЦБ е, има много важна роля, е, играе много важна роля при справянето с кризата но а, никога няма да стигнем до една демократична отчетност, ако а, следваме а, закостенелия подход на ЕЦБ. Демократи... Демократичния контрол, независимостта са важни, но трябва да отидем по-далеч от това, което предлага докладчика. Прокрадва се една и съща тенденция в тези доклади. Говори се за органи, пактове, фондове, механизми за стабилност и така нататък и така нататък. Ам... Преоткриват се нови неща, едно след друго. Говориме за нови програми, пактове, органи и така нататък, но ние нямаме демократичен контрол върху всичко това ам, следват реакции една след друга, но гражданите са много далеч от всичко това. Тези а, нови органи, които създаваме, а, как, как ще функционират те, тези нови инструменти? Те няма да имат а, възможност да проверят а, няма да има възможност да се контролира, да се проверят действията на всички тези инстанции и органи, които се създават. Това не е адекватна реакция на кризата. Имам и допълнителни коментари, но това са основните неща. А, исках благодаря, каза председателя. Благодаря, че всички се придържате към времето си. Ам господин Галтиер има много роли. Той е проекто докладчик в Авко, тук е заместник, част е от екипа и така нататък, но аз все пак ще му дам 5 минути. Благодаря. Становището ви е предоставено. Аз ще се позова на моето становище, като се огранича в рамките на няколко основни въпроса. Благодаря на докладчика за, за нейното сътрудничество. Става въпрос Съюза да бъде интегриран и засилен на институционално ниво, освен това да се стигне и до промяна на договорите. Тук става въпрос за за една широко обхватна реформа, свързана с изменение на договорите. Европейския парламент трябва да се а, възползват абсолютно всички свои демократични а, права, така че да допринесе за промяна на договорите в подходящия момент трябва да се свика конвент преди 2015 година. Това не е толкова опортунистично, защото такава процедура може да не намери добър отзвук сред гражданите и обществеността. В е, доклада на госпожа Тайсън се споменава, че има е, необходимост от реформиране на договорите. Значи ли това, че парламента трябва да даде и изготви съответните насоки? Но това не трябва да ни спира ам, да действаме. Напротив, ние трябва да действаме съвсем бързо в а, правните рамки на договорите. Трябва да правим така, както до сега. На следващо място това означава, че трябва да се работи на много нива. на много институционално ниво и това се отнася най-вече за страните, които, в които действа еврото. Освен това трябва да се стигне до окончателното изграждане на един общ а, паричен и а, економически съюз. обаче трябва да се справим с, най- най-големия проблем това е засилване на слаб, премах, засилване на а, слабото економическо управление. По-скоро бъде отстранено това слабо економическо а, управление. Освен това трябва да се промени е, европейското измерение на политиките, които се ръководят. Няма нужда да създаваме нови междуправителствени организации. Всичко може да се случи в рамките на институциите, които вече съществуват и които представляват директно и пряко европейските избиратели. Може би трябва да напомним освен това, че договорите съдържат в себе си така наречената процедура пазарел и използването на, на нормалната законодателна процедура. На следващо място данъчния съюз. Искам да подчертая конституционалния аспект и освен това, че ам, възможно европейското управление да бъде насочено към едно управление чрез правила. Става въпрос тук за данъчните капацитети на Европейския съюз и еврозоната и в тази връзка имаме нужда от процедури, които дават възможност ам, всичко да се случва в ам, зададените правни рамки. Текста също така показва различни начини, по които да се стигне до този така важен инструмент и то в рамките на договорите на Европейския съюз, рамките на бюджета на Европейския съюз и в рамките на демократичната легитимност. В противен случай сме изправени пред опасност Европейския съюз да има отделен бюджет и това няма да допренесе за постигане и осъществяване на целите. Освен това подчертаваме член 136 ще даде възможност да излезем извън рамките на това, което е направено до сега и да се направи ам, едно ам, сближаване, обединяване на надзора, на демократичния надзор, да се засили ролята на парламента. Става въпрос за координиране на економическите политики в рамките на а, които вече сме е, изготвили доклад. Освен това говорим за механизмите, за годишните проучвания и за връзките на Европейския парламент и националните парламенти. Не ми стига времето, така че писменно ще внеса моите коментари. Сега преминаваме към изказвания по 3 минути за всеки член. Бернер е първият. Благодаря, госпожо председател. Аз много високо ценя колегата Мариан Тайсен, въобще съм съгласен с нейния доклад. 35 има позовавания за резолюцията, 100 съображения и има и, и има анекс от 7 страници, който се намесва в законодателството. Не смятам, че това е политически възможно и не смятам, че ще можем да приключим в зададените срокове. А, значи ти трябва да се концентрира върху нашите искания. А, на на страница 17 се казва, призовава комисията да приема на сериозно ролята на Европейския парламент като са законодател. Да, съгласен съм. Освен това, аз би изисквал а, а, а, незабавно председател на Европейския парламент да стане член на групата на петимата. На следващо място от моя гледна точка, господин Ветлери правилно подчерта, а, че ролята на парламента като законодател трябва да бъде зачетена, а освен това трябва да избегнем а, риск и да не допуснем разделенето на Европа чрез създаването на този банков надзор. Господин Ромпой не е направил това предложение. В своето първо предложение от 26 юни и в сегашния документ казва надзор, като се включи и участието на НЦБ. но а, по този начин ще се получи разединение в Европа. Не може по-добрия надзор да е свързан с разделението на Европа. Не може да допуснем това. Не, мож, не можем да се губим в. да се опитаме в миналото, в тези 100 съображения, които е написала тя. Затова аз предлагам на госпожа Тайсън да бъде по-кратка и по-конкретна в нейните заключения. Какво искаме? Искаме да дадем а, някакви насоки на групата Шерпа или искаме нещо друго? Е, а, искаме да се правим, да станем за присмешище на хората. Е, има петима души, които са решили да изготвят да приемат този доклад на господин Ромпо и какво можем да, да направим, с какво можем да допринесем и, и какво 110 изменения а, са внесени. Нека да вземем нещата на сериозно Нека да кажем на Мариан да изготви един документ от две страници и тогава ще можем да се придържаме към сроковете. Трябва да защита докладчика относно формата на доклада. Това е форматът, по който трябва да изготвяме доклади по законодателни инициативи няколко ключови момента и приложения. Такива са правилата. Можете да се обърне към председателя и да поискате парламентарните комисии сами да определят своите правила. Иначе съм в доста затруднено положение, Вернер. Съгласна съм с теб. Питер. Уважаеми колеги, бих искал да ви приканя да проявите предпазливостта И други го казаха. Ние трябва да покажем, че под приемаме инициатива, но трябва да сме сериозни в нашата работа. Има доста искания, които звучат добре, но какви ще бъдат последиците от тях? Дори докладчикът, когато уважавам много, говори за една система, една система за гарантиране на депозитите в а, цяла Европа. Ако нещата бяха толкова лесни, нямаше да има глад е, по света. Трябва да видим дали моментът е подходящ. Относно надзора, всички банки трябва да изпазват същите правила, да а, е, отговарят на същите изисквания. Но има банки, които не са много добре регламентирани и това ме поставя в затруднено положение, когато, да речем, трябва да посъветвам а, някой инвеститор да вземем една средна банка на страна. Комисията казва две трети от средствата да се използват а, за доброто функциониране на системата, но теоретично Нека да се представим какво би означавало всичко това. Вероятно това ще означава една лоша система за гарантиране на депозитите в Европа и за преструктуриране. Дали това ще помогне за спестяването на една банка или за нейното оздравяване, дали това е нещо твърде голямо за Европа, но какво да кажем за банка в друга страна, която фалира по същото време? Какво се случва с парите на накоплаците там? Не знам. Може би трябва да изчистим толкова много въпроси на този ранен етап, преди да преминем по-нататък. Дали всички банки могат а, да бъдат третирани по един и същи начин, дали всички са от една и съща категория. Имаме различия на пазарите в държавите членки. Ако имате една кооперативна банка в Италия, където има влогове, освен това те имат нужда от институционална ни застраховки, по какъв начин аз да кажа на такъв банков пазар като ваше, че техните пари са ваши пари и трябва да бъдат пласирани на други пазари, които са много по-рисковани, които използват същите мерки. Или пък може да има концентрация на големи банки. И риска ще бъде много по-висок за първоначалния вложител. Как мога да обясня това на един италиански вложител? или пък в Германия, или в Австрия, или където и да било друга да им. Да, добре са а, тези а, шумни изказвания, а, но сме още много, много далече от целта. Аз работя по друг доклад, работя много добре с останалите докладчици, но трябва да се договорим за рамката. Необходимо е нашите държави членки да имат стабилни системи. И в крайна сметка тогава можем да говорим за истински надзор, за други въпроси. Тогава ще сме изобщо в състояние да направим нещо. Председателката Ще ви предупреждавам, като просрочате с 15 секунди и ще ви прекъсвам. Елиса. Благодаря, госпожо председател. Мариан действа много бързо, тя изпълни една изключително сложна задача. Ето защо бих искала да кажа следното. Разглеждайки текста на а, Ромпой, там има четири а, елемента. По първия а, Мариан заема позиция, която бих могла да подкрепя. Тя обхваща добре финансовите пазари, както и въпроса за банковия съюз. Считам, че трябва да фокусираме дебата сега върху четирите елемента, да говорим за средносрочната и дългосрочна перспектива. Трябва да видим каква да е ролята на Европейският парламент, когато говорим за фискален банков и економически съюз. Мариям говори за двупакета. Трябва да се направи позоваване на това, което направи парламента по отношение на държавния на дълг. Вече е постигнат консенсус. Трябва да изясним каква е нашата позиция пред останалите институции. Държим на стабилността на облигациите. В шесто пакета, в двупакета има включени неща, които не могат да се пренебрегват. Фискалния съюз не означава само да се държи по контрол бюджета. Когато говорим за европейският бюджет, парламентът трябва да участва в изготвянето на текста относно собствените ресурси, данъка върху финансовите транзакции. Във втора глава, там където се говори за фискалния и бюджетен съюз, Текста малко трябва да се изчистим, Също и в следващата глава за економическия съюз, доклад на Ван Румпой е, и неравенствата в Европа. Така че има неща, които не са достатъчно и трябва да се подсили текста. За антицикличните мерки във връзка с е, БВП и стратегията за създаване на работни места. Трябва да има пакет, който да се отнася до тази глава. В тези четири глави можем, към тези четири глави можем да добавим още една пета за условията, за социалните условия в държавите от Европейския съюз. Тази пета глава е изключително необходима. Не бихме искали социалната държава да се срине, защото все пак тя е в основата на европейската демокрация. Благодаря. Сега Астрид има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да направя две кратки бележки. Първо, аз се питам, доколко полезен е този доклад по собствена инициатива, част от текста за Банковия съюз е представен от Европейската комисия скоро и се питам дали се занимаваме с едно ненужно упражнение. Разбира се, нямам окончателно решение по въпроса, но считам, че трябва да избягваме да дублираме нещата, тъй като и без друго сме притискани от времето, за да изготвим своето становище по законодателните предложения. За това да, защо да губим време, с което не разполагаме, по доклад по собствена инициатива, голяма част от който се отнася до същите въпроси. Това е първата ми бележка. И втората, която е доста важна и се отнася до банковия съюз. Читаме, че такъв съюз е необходим. Но сме стигнали до уравнение, което не може да бъде решено или пък почти не може да бъде решено. Трябва да се запази единият пазар, се говори за това да се запази в е, финансова област. От друга страна, трябва да се постигне институционален напредък. Тези, които не са в еврозоната, не могат да участват. Еврозоната трябва да отиде по-далеч в интеграцията си, за да се стабилизира и за да може да оцелее в средносрочна перспектива. Иначе ще се стигне до фрагментация а, на пазара. От друга страна, нормално е страните от еврозоната. Всъщност се питам дали е нормално държавите от еврозоната да бъдат блокира, блокирани и отделени от останалите при организирането на надзора на финансовата система. Това са моите въпроси. Трябва да разрешим противоречията и предлаганите решения често се поставят под въпрос от едните или от другите. Става дума за сложен проблем. Като Европейски парламент не можем да се правим, че такъв проблем не съществува. Иначе ще има доста сериозни проблеми. Не считам, че трябва да се пренаписва договора в тази комисия. Нашият приоритет трябва да е нашият доклад да се основава на законодателни предложения, които са ни представени. И мисля, че трябва да се фокусираме върху тази работа. Благодаря, Сирпа Пиети Кейнен. Благодаря. Желая на Мариан много смелост, защото тя ще трябва да събере на едно място всички тези виждания. Отлична работа, според мен, си свършила в рамките на времето, което имаш и в рамките на тази сложна тема. Ще се опитам да спестя малко време. На първо място, мисля, че трябва да се говори даже още повече за решенията на парламента по различни въпроси и през последните 10 години. Да се надяваме, че някой ще го направи и трябва ясно да кажем, че това е последователна линия на парламента от дълго време на сам. Решаването на тези проблеми. На второ място, искам да споменеш финансовия регламент. Много се говори за пазарни злоупотреби, агенции за кредитен рейтинг и така нататък. Много въпроси трябва да се направят. Бих искала да включиш нещо тук в тази връзка. Да не забравяме и нашия доклад относно банковия надзор. Освен това, нашето становище представлява един пакет. Тези решения са в пакет. Много неща трябва да се случат едновременно. Едно нещо, следвано от друго, няма да реши проблема. Това липсва според мен като стратегия тук. Освен това, националистичният начин – да се гледа на нещата. Ние няма да откликнем така на очакванията на гражданите и трябва да го кажем това. Освен това, трябва да направим повече в рамките на съществуващите договори. Нямаме извинение да чакаме. Трябва да действаме веднага. Още нещо по отношение на Вернера Ланген. Имаме една Европа, а две скорости. Тук трябва да сме предпазливи. Не трябва да създаваме Европа на две скорости. Още нещо съвсем накратко. Данъчното облагане трябва да е част от пакета, както и компетенциите в тази връзка. Знам, че тук стъпвам по мазолите на някои хора. И нещо конкретно схемите за гарантиране на депозитите и фондовете за оздравяване. Трябва да има ясно установен ред. Първо, парите трябва да дойдат от банките, после да има средства на национално ниво и фонда трябва да се създава въз основа на собствените ресурси на банките. Благодаря, знам, че е много трудно. Още двама оратори Дього и Свен. Благодаря. Искам да поздравя Мариан за отличната работа. Ще има два доклада на НП по тази тема. Трябва да проявим критично отношение относно отсъствието на председателя на нашата институция. Това е един много важен доклад. Говорим за истински економически и валутен съюз. Съответно има четири теми. Економически съюз, валутен съюз, банков съюз и политически съюз. Парламента би трябвало да се ангажира в най-голяма степен с економическия и политически съюз като пакет. Този елемент липсва. Не можем да имаме економически съюз, който заседава два пъти годишно, тъй като има и единна валута. Трябва да имаме качествен скок. Парламента тук може да даде допълнителен тласък. Естествено всички институции са важни, но посланието на парламента в този доклад трябва да е ясно и политически насочено. Трябва да внимаваме естествено какво ще заложим за економическия и политически съюз на бъдещето. Това трябва да е истински съюз. Не може да се основава той на държавите. Какво ще кажете за връзката между страните в еврозоната и тези извън еврозоната? Ако искаме да се развием като институция, как да включим тези страни, които не са сега в еврозоната. Те ще участват доброволно или как? По отношение на демократичната легитимност, Европейския парламент е със законодател. Той трябва да наблюдава и да контролира. Трябва да обясним на нашите граждани, че за да се справим с техните проблеми, ние трябва да управляваме политически и демократичен контрол. Благодаря, Свен. Well, um, first of all, thanks to Marianne. Благодаря на Мариан за този обхватен доклад. Ние като парламент трябва да действаме на същото ниво и да реагираме на същото ниво, както и по отношение на предложението на групата Ван Раумпой. Значи, ние трябва да придадем плътност на онези идеи, които се крият в доклада на Ван Ромпой. Има някои формулировки с общ характер, но ние сега трябва да имаме ясни препоръки. Формата естествено е проблем, защото тук се внася разделение между темите. Ако намерим решение, това ще е много полезно защото иначе документа ще е трудно четим. Тук подкрепям Вернер. Сега трябва да използваме въображение, да имаме визия. Ако искаме да има истински економически и валутен съюз, трябва да започнем с действителността на дълбокото разделение. В някои области на Европа имаме задълбочаваща се безработица и бедност – и тези страни трябва да се адаптират, преминават през криза. В източна Европа също имаме разделение, в западна Европа също имаме някои места, където има бедност и други страни, като моята, където има съвсем различно развитие, големи инвестиции и така нататък. Основният въпрос на истинския економически и валутен съюз е как да хвърлим мост между разминаващите се региони. Винаги ще има региони в криза. И тези региони трябва да излезат от кризата чрез силен инструментариум. Съответно, тук текста трябва да е по-категоричен. Трябва да има ясни предложения за това как да се справим с общите инструменти по отношение на дълга и какво да предприемем по отношение на лихвените нива. На второ място, трябва да имаме автоматични стабилизатори, най-вече в еврозоната. Какво означава това? Общ европейски достатъчно голям бюджет, който да се използва за финансиране на инвестиционни мерки, както и стабилизиране на социалното положение в по-уязвимите региони, за да може адаптацията да тече по-бързо. Предложението, което се защитава от много економисти, за обща система по отношение на безработицата е нещо, което ние трябва да защитим. По отношение на данъците и казаното от Сирпа, аз го споделям. Тук не става въпрос за данъчни измами, по-скоро за неплащане на данъци и трябва да се каже нещо по темата. И накрая всичко това като тези може да се осъществи на практика само ако има демократична легитимност и с участието на парламента трябва да говорим за конвент, за широк обществен дебат. Не можем да се справим само в рамките на институциите. Значи, почти успяхме да свършим на време. Искам да информирам още веднъж, че на Екофин миналата седмица заявих, че парламента винаги е смятал, че трябва да има дългосрочни стратегии, е, оздравяване от кризата. Сега сме на етап, който може да определим като първи в тази връзка. Естествено, стъпка по стъпка, добре, можем да приемем тази стратегия, но назад не може да се върви. А когато става въпрос за надзорните аспекти на ЕЦБ, а тях ще ги разглеждаме в други текстове, ако нямаме най-добрия вариант, ако нямаме така наречения бакстоп, е, ние трябва да имаме един съвсем нов начин на действие, а да се е, и да се основаваме на националните парламенти. Е, националните парламенти трябва да въвеждат някакви ограничителни механизми, но тъй като това още не е предвидено, е много трудно да се придвижим напред. И определено смятам, естествено, че трябва да работим по всички стъбове едновременно. Не може да работим само по надзора. Естествено, подробностите могат да отидат в другия доклад на Мариани на Свен. По отношение на формата на доклада, искам да помоля секретарията да прояви съзидателност и да помисли как може да бъде той по-четим. Но това е формата, който се използва, когато има законодателна инициатива. Той е изключително неудобен. Много често употребяваме фразата като си има предвид. И това някакси се изтърква Нека да видим какво можем да направим съответно като комисия, за да помогнем на Мариан. Искам да подчертая, че вината не е нейна, така или иначе. Мариан, след 5 минути преводачите си тръгват. Искате ли да кажете нещо? Благодаря, госпожо председател. В началото имах достатъчно време, за да очертая основните елементи на доклада. Исках да насоча вниманието на всички върху тези елементи, така че всеки да може да си състави собствено мнение. колегите ясно заявиха своите позиции и ще чакам нови идеи, нови предложения, изменения и така нататък. Най-добре се работи с помощта на стабилни предложения може в писмен вид да ми представите вашите изменения и заедно ще видим къде можем да подобрим нещата и така. вашите изказвания и коментари бяха много полезни и то не е на последно място, защото, защото скоро трябва да се изготви един проект доклад а, аз съм притисната от а, сроковете. А, ние трябваше да намерим изход заедно с, с секретарията. А, и всички нови предложения са добре дошли. И така, Накратко казано, в предвид обстоятелствата не ми беше ста възможно. 24 септември е крайния срок за внасяне на изменения, обсъждане на 9 октомври и на 15 октомври предвиждаме гласуване, така че да можем да предадем нашето послание. Е, следващата среща е на 24 септември, понеделник в 3 часа тогава ще се проведе изслушването относно Лайбор. Благодаря много на преводачите, че ни предоставиха тези няколко минути. Един въпрос, госпожо председател, на 26 септември. Дали това е изслушването на господин Мерш? То е по-важно от изслушването на свързано с Либор. Няма изслушване, няма поне потвърдено изслушване, защото не е, е постигнато е, съгласие. Имаме обаче времеви слот, ако се стигне до, до споразумение.